Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir nehmen unsere Beratungen im Скъпи е, колеги, да започнем отново дискусиите в нашата комисия. Добре дошли на заседанието днес и утре. По програмата езиците, както обикновено, ще се предава по интернет, е, по вебстрим е, заседанието няма възражение по дневния ред, значи се приема, така че направо минаваме на трета точка от дневния ред. Най-сърдечно приветствам е, госпожа комисаря Тайсън, е, както и представител на Европейската сметна палата Фон Грейтен. От, е, в трета, 2013 година е поставен този въпрос за интеграцията на ромите в техните е, родина и е, фонда от 13-та година е отделен за тази цел. Бихме искали в дискусиите да видим за как, как се използва, защото темата Роми минава като червена нишка през много политики, политиките на много държави и членки. Затова мисля, че е съвсем уместно да поговорим по темата и да посветим е, това заседание на освобождаване отговорност за бюджета 2013. Е, госпожо Тисен, е, благодаря за това, че сте тук. Имате думата. Благодаря, госпожо председател, уважаеми депутати, дами и господа. За мен е удоволствие да бъда тук в е, Коко бил и да говоря за една доста животрептуща точка от политическия ни дневен ред. Когато поех е, през ноември миналата година тази функция, аз се присъединих към един екип, който си е поставил за цел да изгради една Европа, която е, заслужава социално тройно е като рейтинг което означава е, растеж, справедлив и балансиран, което води до създаването на достойни и качествени работни места и защита на човека в целия му жизнен цикъл. Качество на живота е, е, целта ни е да подобрим качеството на живота за всички, всички да се радват на еднакви възможности и на плодовете на економическия растеж. За мен това е социалния модел. Нашия социален модел отчита и това, че някои хора се нуждаят от допълнителна помощ за да, и подкрепа, за да постигнат, е, да изпълнят потенциала си, хора, които са маргинализирани, които са изолирани от пазар на труда и от активно участие в гражданското общество. Това се отнася най-вече за ромското население в Европа. Днес един от е, трима сред ромското население е безработен. Един от петима няма здравна осигуровка и 90% живеят под линията на бедността. Бъдещето също не е особено розово. Много ромски деца дори не могат, не завършват начално училище. В Чехия и в Словакия над 20% от ромските деца до 15 годишна възраст посещават Училище и класове за специал... деца със специални нужди. И тази сегрегация се държи не на някакви нужди или обективни критерии, а на нещо, нещо ужасно, просто на административни формалности или достъпност. В други, Румъния, България, Унгария и Словакия имат е, най-големия брой ромско население. В тези държави е, то е между 7 и 11% от населението, което е по-важно. Бъдещия идеал на ромското население е в потенциалната работна сила в тези държави ще бъде 15 20%. Да не говорим тук за, да не се включват в пазар на труда или в обществото такъв процент хора, означава наистина силен ефект ще има всичко това върху економиката на страните. Тези явления поражат расизъм, ксенофобия и антицигански настроения, антиромски настроения, насъскване е, и е, използване на езика на омразата. Често насочено е всичко това към тези ромски общности, които са в най-тежко положение и те биват обвинявани за тежките економически условия в съответната страна. Поради огромните економическо значение, е, интеграцията на ромите е от е, основено значение. Основната отговорност тук е в държавите членки, разбира се, но комисията също засилва своята политика и финансовата си подкрепа в рамките на европейския семестър и в е, европейската рамка с национални интеграционни стратегии за ромите. Нашите препоръки за всяка отделна страна призовават държавите членки да направят така, че всички политики, които е, провеждат, да включват и въпроса с ромите. При два месеца призовахме държавите членки да направят така, че ромите да имат достъп до висококачествено и интегриращо образование. Заедно с специфичните конкретните програм... Е, препоръки за държавите от миналите години, това дава възможност да се финансират приоритети чрез европейските фондове оперативните, е, договаряйки оперативните програми, комисията настоява на това страни, които получават препоръки по ромите, да ги изпълняват, разбира се, като използват европейски фондове. Същевременно работим активно за подобряване ефективността и проследяването на тези значителни инвестиции, така че тези средства да се ползват от ромските население и да се постига поставената цел. Това го направихме като първо заложихме, поставихме много строги предварителни условия. Държавите членки, които не отговарят на тези критерии, трябва да представят е, план за действие, за да изпълнят всички условия до 2016. След това предоставихме средства на държавите членки в рамките за финансиране с цел подобряване ефективността на е, европейските фондове за интеграция на ромите. Държавите членки картират основните предизвикателства и проблеми въз основа на териториалния подход. Всичко това доведе до следния отклик на държавите членки. Средно те отделят 25% от е, общо бюджети от европейските е, е, фондове за мерки за социално интегриране. Това е над изискуемия минимум 20% и създаването на за, на конкретни приоритети за интегриране на такива маргинализирани общности, като ромите, например, ще даде възможност за експлицитно, не ексклюзивно насочване и проследяване на резултатите в тази област. Възоснова на партньорските споразумения, държавите членки решиха да посветят около 20 милиарда евро от е, е, Фонда за регионално развитие за е, интегриращ растеж, включително 2,8 милиарда за социалната интеграция и борба с бедността. Редица други инвестиционни приоритети ще се използват за финансиране на интегрирането на ромите, като инвестиране в здравни, социални или образователни инфраструктура и подпомагане на за физическото, економическо и социално регенериране на най-изостаналите и бедни общности. Европейския фонд за селско-стопанско развитие, по него е една от е, приоритетите е социалното и економическо развитие на селското население. Той допринася, помага за социалното интегриране в селско селско-стопански райони, където живеят и много роми. Петте държави членки с препоръки за ромите България, Чехия, Румъния, Словакия и Унгария – в своите партньорски споразумения излагат именно и това, как ще използват е, всеки от тези фондове за борба, за решаване на проблема с интегрирането на ромите. Е, е, с резултат на това милион и, и половина евро са насочени за инвестиции в тази област. Комисията е, прави така, че оперативните програми на държавите членки е, да бъдат достатъчно насочени към маргинализираните общности, включително ромите. Ние активно следим изпълнението на оперативните програми и е, годишните доклади за изпълнение, стратегическите доклади и всички други форми на проследяване, за да може проектите да са е, подбрани така, че да ползват най-нуждаещите се. Най се. Новата рамка за изпълнение ще се използва за по- акуратно по-точно докладване за разходването на средствата и как това се отразява на бенефициентите. Докладите ще започват да се е, предават от 2016 към Европейския парламент, съвета, ЕИСК е, и Комитета на регионите. Госпожо председател, уважаеми депутати, работата ни не е приключила. Комисията ще продължи да работи в тясно взаимодействие с своите партньори в Сметната палата, за да може въздействието и ефекта и стоеността на тези инвестиции да се възвърнат. Разбира се и да отидем по-далеч от това. Последният преглед на напредъка на държавите членки в изпълнение стратегиите за интеграция е, бе публикувано са на комисия на 17 юни и констатацията е, че са направени значителни стъпки напред. Сега повече финансиране ще се задели за интеграцията, но дискриминацията, за съжаление, се надига и сътрудничеството между гражданското общество и местните органи трябва да се засили също така. За да, се, да постигнем това, първо трябва да направим така, че нуждите на ромското население се отчитат във всички основни политики, образование, заето, здраве, опазване, а също така и в мерките за макрофин... макрофинансиране и младежките гаранции. И второ, това трябва да отиде отвъд национално равнище. Наши оценки напоследък сочат, че трябва да работим повече, за да въвличаме местните органи, да засилваме тяхния капацитет, за да разработват е, местни политики, е, заедно с и в полза на ромското население. Работим е, с здравите членки, за да решават проблема с е, недостатъчен административен капацитет и е, избягване на разпокъсаността при използване на ресурси. Това означава по-широко и въвличане на гражданското общество, повече прозрачност, европейските програми за съфинансиране, като например ROM Act Help, именно ROM Act, те помагат на националните точки за контакт да проследяват за по по-доброто използване на фондове. И местните е, стратегии за интегриране е, лесно могат да се превърнат е, и преведат в национални програми за действие. Госпожо председател, дами и господа, както казах в началото, моите колеги комисари и аз се опитваме да засилим, да укрепим една социална Европа. Това е Европа, която помага на всички свои граждани да изпълнят своя потенциал. В Европа няма място за дискриминация. Липсата на доверие между ромските общности и останалата част от обществото не трябва да бъде допускана е, и не трябва да се е, допуска нейното разрастване. Европейския съюз, е, в Европейския съюз е съюз на хора. Тези хора трябва да виждат, че Европа работи за тях, да създава, че създава качествени работни места, насърчава равнопоставеността и предлага достойни възможности за всички. Трябва да обединим усилията си на всички равнища, за да може Европа да бъде полезна и да действа в полза на всички граждани и общности, за да могат нашите общества да са по-интегриращи и да помагат на гражданите наистина да се реализират по-добре. Надявам се в това, което току-що изложих да получа, за това, което току-що изложих, да получа и вашата подкрепа. На разположение съм, ако имате въпроси. Yeah. Благодаря, председателката. Благодаря, госпожа комисар. Да приветстваме и е, комисията, социалната комисия на това заседание. Сега е, виждаме, че можем да ви начем комисарка, отговаряща за ромите, защото виждаме колко е, дейности сте, с колко неща са се нагърбили. Очакваме да видим резултатите. Говори се, че всъщност, е, всъщност не знаем колко средства са били заделени за ромите, защото много трудно е, се стига до статистика за това. Знаете ли на, на, на Знаете ли на практика с какви цифри е, боравим, какви средства са, са били заделени и са отпуснати за ром, ромите, след като статистиката е недостатъчна? dat wanneer Roma gevraagd worden, als het al gebeurt, of ze tot een... Когато eh, попитат роми... Да, много е трудно да се, се набира статистика. Когато е, попитат е, някой рома дали е представител на ромско население и не, те не са особено воодушевени от идеята и някакси, някои от тях са склонни да премълчат. Принадлежността към ромското население трудно се обхваща. Отчасти това се държи на дискриминационното отношение е, опасяват се, че ако се, се обявят като роми, ще бъдат дискриминирани. Ромските общности, които е, се нуждаят от допълнителна помощ. Това е нашата констатация. И разликата между миналогодишната и тазгодишната е, програма е следната, че в предишната имахме е, мерки за хора с особени нужди в затрудено положение. В новата програма тази помощ е насочена и към е, общностите в неравностойно положение. Значи ударението сега се поставя по-ясно, отколкото преди но да се насочваме, е, но е, е, цифри за това колко получават помощ, колко не, това, такава статистика нямаме. Именно защото хората не се идентифицират и не се обявяват като роми в тези въпросите държави членки. Но се надявам, че с новите показатели, които сме разработили и с новото формулиране на целите с ударението върху общностите, които се нуждаят от подпомагане. Надявам се по този начин ще имаме по-добре, по-добра фокусирана политика и по-ясни резултати. Благодаря. Благодаря и на госпожа комисаря за това, че дойде при нас, че говори по тази толкова важна тема. Наистина, ромското население трябва да получи подкрепата на Европейския съюз. Това е много важно и за техните общности, и за Европейския съюз. Но, както беше казано, трудно е да намерим точните факти. Кои са те? Какви са техните общности? Кой принадлежи или не към тях? Разбира се, има един ключов въпрос. Комисията би трябвало да контролира фондовете за интегриране на ромите. Дали те наистина изпълняват своите задачи, дали се постигат предварително поставените цели, за които фондовете са били отпуснати. Това е много важно да се контролира. Необходимо е да знаем какво става с тези пари, когато стигнат до ромите, как ги използват – Имам още един въпрос. Комисията има план. Има ли план всъщност за внимателно проследяване на фондовете за ромите, за да се знае дали наистина допринасят за постигане на целите? На второ място, беше представен пакет от 8 предложения за кохезионните фондове. За това се обръщам към вас, госпожо комисар, със следния въпрос. Какво мислите вие за тези 8 препоръки? в защита на ромското население. Ще бъдат ли те част от бъдещи насоки на комисията? Принципно социалните фондове и фондовете за ромите ще бъдат ли променени в резултат на направените препоръки? Госпожо комисар. Dank u wel. Eh, ik zal beginnen bij de laatste vraag, de opmerkingen van de ombudsman. Благодаря. Нека да започна от последния въпрос. Омбудсмана направи доста общи коментари. И трябва да се има предвид зачитането да на основните права, така че трябва да кажа от името на комисията, че си сътрудничим с омбудсмана за защитим на основните права във връзка с кохезионната политика. Системно следим зачитането на европейското право и е важно да има тясна връзка с хартата за основните права. За периода 2014-2020 година наблюдението в тази област е още по-засилено и твърдо мога да заявя, че работим добре с госпожа омбудсмана по тази тема. А, дали има специално наблюдение във връзка с условията за ромите Както бе казано, като няма конкретна програма, е трудно да се постигнат резултати, но новата многогодишна програма се съсредоточава основно върху маргинализираните общности, които имат нужда от допълнителна подкрепа, за да участват е, пълноценно в пазара на труда и обществото. За това разработваме определени критерии, очакват се доклади по темата и през 2016 година Очакваме годишен доклад за постигнатото във връзка с средствата, заделени за тази политика. И възнамеряваме да изследваме и дългосрочните последици на проектите. там, където хора са били включени в определени проекти, е добре да проследим как са се развили нещата с тях е, няколко години по-късно. И така с новите показатели е, ще наблюдаваме допълнителни елементи и така ще е, натрупаме по-добра информация. Колегата Иван. Mulțumesc mult. Eu mi-am notat cu foarte mare atenție. Благодаря, госпожо председател. Внимателно разгледах е, е, внимателно си записах казаното днес. Е, надявах се, че ще можем да имаме конкретна информация, но за сега имаме доста малко. Имаме фондовете, за, имаме средства за образование и прочие. Има много елементи, от които могат да се насочат средства към ромските общности, но въпросът е как точно ще стигнат те до ромските общности, защото средствата не стигат до тях. Не винаги стигат до тях. Добре да имаме конкретни цифри. Има места, на които рамски общности съжителства с други общности, които също са изправени пред сериозни проблеми. Така че средствата трябва да се използват за постигане на ясни и осезаеми резултати в областта на социалното включване и заетостта, само така ще можем да се погрижим цялата общност да спечели, а не ромите да продължават да остават уязвими. Те трябва да бъдат разглеждани като такива, каквито са, именно европейски граждани, и това е проблем, който не засяга само няколко държави членки, засяга целият Европейски съюз. Има препоръки за националната политика, насърчават се местните регионални власти да намерят решение, но ни трябва по-глобален подход, европейски подход – и моето предложение е следното. Ако наистина искаме да постигнем резултати, ако наистина искаме тези уязвими хора да получат подкрепа, не би ли било по-добре да има финансов инструмент, който да е заделен изцяло за ромските въпроси, да има конкретни проверки, да се предвиждат резултати в средносрочен план и в краткосрочен план, е, иначе само ще си водим разговори. Е, а, е добре да имаме ясна представа какви са фактите, е, какви средства вече са били заделени, какво може да се направи, за да извадим тази група хора от положението на уязвими. И така, това е моето предложение. Може ли да се създаде инструмент, който да е само за ромите или просто ще си говорим. Госпожо комисар, заповядайте. Eh, eh, Благодаря много. По-настоящем комисията анализира резултатите от преговорите по оперативните програми и споразуменията за партньорство. Е, целта ни е да видим какви са е, резултатите по определените цели, да се види на къде са отишли инвестициите и какво е постигнато за целевите групи. Очакваме да имаме по-ясна картина по темата през есента. Продължаваме да работим. Важно е да проверим дали е, средствата отиват е, действително до тези целеви групи. И стигаме до извода, че за да постигнем положителни резултати, трябва да се работи не само на регионално равнище, а и с местните общности и в трансграничен план. Важно е да се създадат необходимите административни способности за грижа за неинтегрираните граждани и за помощ, за да се интегрират те във всички нива на обществото, във всички елементи на обществото. И е необходимо да се използват всички възможности в фондовете, за да може да се постигнат възможно най-добри резултати в интеграцията на ромите. Мисля, че е много полезно това, че има конкретни препоръки. Във връзка с Европейското полугодие има препоръки за пет държави и конкретна информация и насоки за използването на средствата. И така, много е важно да се съсредоточим върху приложението. Темата не остава без внимание, уверявам ви. Много добре знаем, че ако има такава голяма група хора, която не е интегрирана, е не само в тях интерес, техен интерес, но и в интерес на цялото общество, тя да бъде интегрирана. И в тази връзка нека да се върна към първия въпрос. а именно как можем да де роми. Ясно е, че трябва да има конкретни цели. Господин Тойрер. Äh, благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Благодаря ви за това, че сте сред нас и сте готова да отговаряте на въпросите ни. Нещо леко ме подразни, а именно въпросът, че не можем да докажем, да проверим ясно, как средствата, които са отделени от нас, стигат и дали стигат до целевите групи, което означава, че би трябвало да прецизираме работата си. Въпросът ми допълнителният е следния. От сумите, които вие споменахте от Европейски социален фонд, и фонда за европейско регионално развитие – това беше общия фонд за социална интеграция и социални проекти. И ако правилно ви разбирам, но ви моля да прецизирате допълнително това, трудно ли е за комисията или на практика невъзможно е ли е да проследи дали действително ромското население се ползва от тях, след като не е ясно кой принадлежи и се брои към ромските общности и кой не. е? Ако правилно се ви разбрал, тук възниква и въпроса как може по-точно да формулираме, да насочваме програмите си и да формулираме целите. Тук в Комитета на регионите говорихме по този въпрос и те казват ромската стратегия, стратегията за интегриране на ромите, трябва по-здраво да стъпи на местното и регионално плоскост и равнище. Дали е, има възможност да се правят преко програми, които да се ползват директно от, е, на местно равнище. Е, просто да се възприеме един по-динамичен подход, защото именно да се, по този начин ще се вземат под внимание проблемите на е, региони, където има прилив на хора и нещо Друго, в разговор с организации, които се занимават на място с тези въпроси. Например, в България, които, например, се е, грижат за е, деца и младежи в неравностойно положение. С тях съм говорил, например, деца, които са, е, трябва да бъдат е, отнети от семействата е, поради проблеми в семействата, насилие, дрога и така нататък бъдат изпращани, е, те са, биват изпратени в интернати, получават известно образование, е, след което на 14 или 15 годишна възраст, когато изтича в действието на програмата, трябва да се върнат своите общности и там наистина сблъсъка, връщането е драматично, защото те се сблъскват именно с е, проблемите, с безработица и така нататък. Оттам всъщност усилията излизат на празни, се оказват на празни. Ето защо трябва да се разшири подкрепата за деца и млади, като се включи и тяхната интеграция в пазар на труда. Мислили ли сте и за този въпрос? Такива програми да бъдат свързани с, е, обвързани с програми, които в е, някои държави членки се организирате, именно където има, в области, където има недостиг на работна ръка, да получат някаква квалификация тези деца, за да даде възможност това придвижването им и преместването им в друга държава членка, където техните умения са търсени. Това е също част от помощта за деца и млади. Госпожо комисар, имате думата за отговор. Благодаря. Мисля, че вие съвсем е, правилно казвате, че е важно да се работи на местно равнище. В крайна сметка, е, там се постигат резултати, а не с големи програми и с големи речи. Трябва да се работи, трябва да се работи на място, трябва тези хора да бъдат включени, трябва местната общност да бъде включена, трябва да се налазят е, не трябва да се налагат програми. тази програма бе е, развита за административен капацитет за ромите. Е, това е програмата Ромак и целта беше е, а, да се развият способности да се убеждават ромите да участват в тези програми. Тук на ниво Европейски съюз се опитваме да обърнем внимание на държавите членки по определени елементи на политиката, свързани с образованието, с заедостта и прочие. Mm но не трябва да се забравят а, някои важни целеви групи и не трябва да се забравят уязвимите групи, онези хора, които са най-ощетени и за тях е най-важно да има ефективна политика. Що се отнася до образованието, е важно да има равнопоставеност сред и да има равни възможности за младите хора. Вярно е, че има ситуации, в които има млади хора, които изобщо не се интересуват от образованието си, но е, същевременно биват насочвани и към е, такива е, области, е, в които нямат интерес да се развиват. И така трябва да се е, разгледа образованието за всички групи на обществото. Професионалното образование, техническото образование често се подценява. А същевременно то може да даде отлични възможности за участие на пазара на труда. Така че трябва да се помогне на тези групи, по-конкретно на ромите, така че те да могат добре да се възползват от професионалното и техническо образование. Госпожа Сендер. Наистина е много важно да се знае целта на този дебат в контекста на бюджета защото ние определяме тези фондове, но не се знае как се използват. Ако вземем ромските общности в Испания, те са толкова разнородни, колкото и на други места в Европа. Различни страни в Европейския съюз, различни общности. В Испания също някои от тях са уседнали, други пътуват, едни са богати, други са бедни, някои продават различни неща, други не, но така или иначе те имат право да сменят своето място на пребиваване, така както всички други граждани. Но това, което се опитвам да кажа е, че има голяма разнородност, както и при останалите граждани. И ако погледнем статистиката, що се отнася до интеграция или безработица, ако погледнем младите до 25 години, то на мен ми се струва, че програмите всъщност за интеграция не се справят толкова добре, колкото програмите, които не поставят етикети но просто хората, които ги използват, го правят, защото имат някакъв проблем. В Испания има десетки програми насочени към ромите. Освен това, има достатъчно експерти. Не знам как новия социален фонд – ще се впише в тези вече подробно разработени категории. Гражданите от ромската общност имат нужда от помощ. Но в Испания също така има и млади роми, които са били в университет, които са напълно интегрирани, чувстват се добре, както и на други места в Европа но също така, подобно и на останалите граждани, има роми, които и са безработни, които имат специфични нужди, но не бива да бъдат стигматизирани. Струва ми се, че някои колеги в нашата комисия като че ли искат да поставят етикети. А тези програми трябва да бъдат част от обичайните програми за намиране на работно място, за професионално обучение и вече тези програми да се развиват според търсенето. Може да се ползват и от ромски общности, но така или иначе е важно да се предоставя помощ тогава, когато има нужда от нея и когато тя вече е специфично ориентирана, да, трябва да я предоставим, но не бива да поставяме етикети, да се казва, че даден проект е само за цигани или циганки, само за роми. Ние по-скоро имаме нужда от един глобален инструмент за интеграция – аз вече ви казах, ромското население си има своите експерти, граждански организации. Със сигурност има специфика и трябва да се знае кога има нужда от повече пари или по-малко пари, но не защото става дума за Рома, защото става дума за европейски гражданин, на който трябва да се помогне да си намери дом, да си намери работа Нека все пак си даваме сметка, че при бюджетния контрол най-доброто не е да поставяме етикети на гражданите тогава, когато те се нуждаят от помощ. Не става дума за някакви нови програми, винаги е имало европейски инициативи, по които сме работили години наред. И е важно да се види къде е точно проблема, дали ни трябват повече пари или нещо друго. И ако е нещо друго, то нека да престанем да поставяме етикети на аромите. Ако нещо не е проработило до сега с всички тези фондове, значи не си вършим работата добре. Говорим за специфични инструменти, които да отговорят на специфичните нужди, но пак ще кажа, ромското население е толкова разнородно, колкото и останалите граждани в Европа. И трябва да се борим с безработицата, с социалните проблеми, а не с това, че някой е ром или не. Е, всъщност това се прави, тъй като в е, тази група проблема е по-голям, отколкото в други групи. Това е едно мнение, което други колеги не, не, спобили, не споменаха тук. 90% безработни сред ромите и 50, 85 хора в неизгодно положение. Това не говори само по себе си. Благодаря ви. Наистина има проблем. Ако погледнем статистиката тя е достатъчно красноречива. Но и госпожа Сендер каза, че това е свързано с групата. Когато разгледаме проблемите на групата, виждаме, че може да има проблем с интеграцията в обществото. Затова ние гледаме на групата в един по-широк контекст, но в никакъв случай това не е дискриминация. Струва ми се, че ние е, се стремим към най-доброто решение. Когато една група не е добре интегрирана, ние правим препоръки за съответната държава членка. Освен това, не забравяйте, че в някои държави има ромски общности, които имат нужда от конкретна помощ и в този случай може да се прибегне до социалните фондове и различните инициативи за маргинализирани общности. Но в новата многогодишна програма трябва да ви уведомя, ние сме предвидили помощ най-вече за по-маргинализираните групи, общностите, които имат конкретна нужда от по-голямо подпомагане. Това в никакъв случай обаче не означава, че ги стигматизираме. Не, ние се опитваме да ги интегрираме по-добре. Искаме да им дадем достъп до тези фондове. Не, че се насочваме специално към ромите, знаете, че има суми, които са на разположение на ромската общност, защото искаме да им дадем допълнителен шанс. Но в никакъв случай това не е опит да ги стигматизираме може би трябва да намерим някаква по-безобидна формула, не знам, но на мен ми се струва, че тук балансът е деликатен, така или иначе. Разбира се, ще видим последстващия анализ, както и доклада, и тогава вече ще знаем дали това е добрия начин да продължим да работим и за напред. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, вие казахте, че 8 милиарда е, допълнително 8 милиарда от регионалния фонд и милиард и половина от е, селскопанския фонд са заделени за новите програми. Интересуваме колко са общите нужди за интегриране на маргинализираните общности и в тази връзка каква е частта за подпомагане на ромите? И второ, как е, може да си представим това подпомагане? Има една стара програмна линия, оценката е, и е много, изпълнението, оценката на изпълнението е много трудна, но можете ли да конкретно да споменете някои проекти, е, за да добием представа? И второ, казахте, че в рамките на конкретните препоръки за държавите всички основни политики отчитат е, и по-доброто интегриране на ромите. И тук, ако може с един-два примера да кажете, образование, село интегриране на маргинализираните общности. И трето, споменахте, че трябва да се подобри мониторинга, след като самата оценка на постигането не, не, свър... не беше достатъчно надежна. С доклад ли ще излезете за това каква е ситуацията в е, конкретни държави и как в резултат на тези програми е, до каква степен се е подобрило положението в е, някои държави членки? Госпожо комисар. Благодаря ви. на въпроса за фондовете. Има част, която е заделена за социалното приобщаване. Е, не мога да ви дам конкретни данни, обаче, тъй като в момента работим по новия програмен период. Веднага, щом получим доклада и резултатите от различните държави членки ще ви уведомим. След това какво се прави за специфичните препоръки по страни, като че ли не се обръща голямо внимание, но ние ще проверим дали има конкретни препоръки за тази група от населението и ще видим дали има оперативни програми с такава насоченост, дали се проследяват резултатите от тях и дали се откликва на нуждите на това население, което трябва да се интегрира. Например, Унгария е такава държава. Има пет държави получили препоръки в този дух. Освен това, има цял списък с специфики на ромското население. Това са въпроси, на които се отговаря страна по страна. За ромите обикновено има национална стратегия за тази стратегия ние изготвяме доклад. Мисля, че последните такива доклади бяха от средата на месец юни. Но така или иначе, обобщаващия доклад се изготвя всяка година, така както това се прави и за останалите фондове. И съответно специфичните групи, към които те са насочени.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 Това може да се направи. А е, сега колегата Алио. Госпожо председател, госпожо комисар, много е важен този въпрос. Но ми се струва, че самите термини са много непрецизни. Когато говорим за ромите, ние имаме предвид население, което е много разнородно, както каза колегата от Испания тези, които идват от източните държави членки. Например, сега се настаняват в покрайнините на нашите градове, създават се едни схлупени къщури и Същевременно имаме други ромски общности в Перпинян, в Пиринеите, във Франция. Население, което се споменава още през 16 век. Но така или иначе, проблемите свързани с бедността, престъпността са едни и същи при всички. Същевременно начина на говорене в Европейския съюз трябва да се приспособи към спецификата на тези хора, защото ако не сме достатъчно конкретни, ние ще хвърляме пари, от които няма да има никакъв резултат. Аз познавам най-добре собствения си град. Колегите могат да дойдат и да видят на място какво представлява един ромски квартал в съвременен френски град в Перпинян. Аз съм сигурен, че вие ще бъдете изумени. Ако погледнете данните, като детската смъртност, санитарните условия, оговорените бракове, и то на момичета по на 14-15 години. Всичко това са факти и то във Френската република. Имаме проблеми с дрогата, с непосещаване на училище. И това, разбира се, вече води до проблеми с тяхната обща образованост. Не става дума за дискриминация или не. Може да има дискриминация, но погледнете и другата страна. Държавите членки правят усилия Европейския съюз също, но самото ромско население като че ли не полага усилия и колкото и да се хвърлят пари, ние вървим към катастрофа. Затова комисията трябва да е много по-целенасочена и да се прави разлика. Всъщност циганите не обичат да бъдат наречени роми. И всъщност трябва да се обърнем и към тези, които живеят на място и тези, които пътуват с каравани, има много номади, които пътуват вече векове наред. Ако те ще се интегрират, трябва да се интегрират съобразно културната си специфика. Но мисля, че трябва да е много по-ясна целта, ако искаме да помагаме чрез европейските социални фондове. Трябва да има програми, които да се изпълняват на място. И според мен най-важното и най-неотложното са проблемите с хигиената и посещението на училище на децата. Всъщност, преди 40 години, мисля, че ромското население във Франция живееше много по-добре и беше много по-интегрирано от днес. Сега говорим за економическа криза, безработица, мизерия, която засяга все повече и повече хора. Тази група става все по-маргинална и, за съжаление, аз не виждам специфични програми за това население. И накрая аз бях поставил един въпрос на вашия предшественик, госпожо комисар – Интересуваше ме уседналата ромска общност, но отговора на предишния комисар беше всъщност ние не искаме да асимилираме ромите. Ето виждаме, че примерно източните роми са номади по същността си. Ние се опитваме поне да образоваме децата и да организираме временна работа. Но ако може да има асимилация, това е сред уседналите. Същевременно обществото, което издига равенството като основна своя ценност, трябва да обхване и ромите. Но аз съм избран от местната общност, не виждам доклади, които да отразяват местния елемент. Благодаря ви. Eh, Наистина аз разбирам вашата тревога, разбирам също така и, че въпросът не е толкова елементарен. Не става дума за някаква хомогенна група и ние не бива да разглеждаме ромите като еднакви или пък да им поставяме етикети. Освен това, в различните държави членки има различни проблеми. Ние направихме специфични препоръки за пет държави членки. Но имайте предвид, че в специфичните препоръки обикновенно не отразяваме някакви проблеми на ромското население в отношенията с останалите граждани по един или друг начин трябва да се работи различно и възможно най-професионално, да се познава добре самото общество, обстоятелствата на място и също така трябва да сме сигурни, че когато на младите роми се предлага помощ, те са в състояние да се възползват от нея, че наистина тези хора могат да разчитат на някаква насоченост, но разбира се, ние трябва да се водим от основната си цел, не да заобикаляме проблема, и да бъдем, както и вие казахте, възможно най-целенасочени професионалисти, да се разработват стратегии заедно с местната общност, да се кандидатства за европейско подпомагане, благодарение именно на тези програми на местно ниво. Hogy itt van a mai megbeszélésen аз kell, hogy mondjam, елюзо előző таша. Да, благодаря ви много, госпожо комисар, за това, че сте при нас днес. Всъщност, е, от последното изказване е пример за това, защо ние не предваме с е, ромската политика. Нямаме основания за дискриминиране. Тук е, такива приказки нямат място. Трябва да потърсим друг форум. Но три неща е, искам да кажа. Парите не стигат до ромските общности. Знаем много добре, че в много държави в Европа парите не стигат до ромското общество. Унгария е една от тях. Сега се развиха скандал в Европа. Олаф е, е започнал разследване именно за случаи, в който парите са потънали, пари, които са предназначени за ромското население. Не смятате ли в комисията, че при, при разпределението на такива средства биха могли да играят по-голяма роля неправителствените организации? Защото дали няма да се намери някакво решение именно в тази посока? Микрофона бе изключен междувременно на изказващия се. A második е, megjegyzésem az е, szoros kapcsolatban áll az... Втората ми забележка е тясно свързана с е, това, което вече казах и други колеги. Диференцирацията на ромското население. Разликите са не само културни, но и социални Т.е. не трябва да се дават парите на ромите общо, а на тези, които имат нужда от тях, бедните, нуждаещите се. И тук наистина трябва много по-точно да насочваме помощта си. И последната ми бележка е по-обща. какво търси тази тема тук в нашата комисия. Подобни дискусии се водят в е, комисията Либе. Знае, че това е един важен, съществен проблем в Европейския съюз, именно политиката за, по отношение на ромите, това, че тя е разпокъсана политика, много комисари в чието портфел попадат части от тази политика, имаме, а, трябва да имаме една единна политика. Това е абсолютно необходимо. Thank you, wel, е, госпожа комисар. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и за този въпрос. Да, никога... въпросът винаги е това, дали стигат е, парите до тези, за които са предназначени. Това се отнася до всички фондове, апропо. тези, които имат за цел да подобрят положението на отделни общности. Това, разбира се, предполага ясни правила и едно непрекъснато и достоверно докладване, което, както и проследяване и мониторинг, както казах. Дали да бъдат въвлечени и неправителствените организации? Да, по принцип това е добра идея. Хората, които познават на място тези общности, да бъдат въвлечени в работата. Да, това е оптимален вариант, за да се постигнат резултати. кой в, който работи в тази област, който може да бъде полезен с съответни проекти, той трябва наистина да участва в разпределението на такива средства. Това се отнася да на правителствените. Но да се върна още малко към закон за ромите, Ром Акт. Това е една мярка, според която националните лица за контакт с ромско население се използват по-рационално, по-добре, защото те стоят близо до общностите и в такъв, е, това дава възможност е, средствата да се използват е, по предназначение. Сега друг въпрос е, че трябва да открием и посочим тези лица. От комисията по заетост колегата има думата. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че имаме възможност да обсъдим тази толкова важна тема. Аз съм тук не от името на комисията по заетост, а коми, комисията, регионалната комисия, където вие споменахте доклада защото всъщност и, и използвахте конкретния термин, който се използва в правния език. Въпросът за дефинициите е поставен и друг път, но нека да е, кажа две думи за това как се разглежда това в регионалната комисия. Подхода, който възприемаме, не е до толкова дали има пред само роми и кой още може да бъде включен. Но а, ние поемаме различна гледна точка да, да се обърнем към групи, които са засегнати от сегрегация, от, от социално изключване или пък са жертва на сегрегация на антицигански настроения. И оказа се, че ромите са една от групите, които са най-засегнати от това. Така че те определено трябва да бъдат една от целевите ни групи, когато говорим за тези въпроси. Второто, което обсъдихме, е експлицитни, не е, изключващия подход. Да имаме насочени действия, да използваме средствата целенасочено, за да подпомагаме точно тези групи това да бъде експлицитно, но не ексклюзивно, изключ... т.е. да не кажем мерките, които се приемат са за тези конкретни групи и само за тях, а именно, а, че това са мерки, които в крайна сметка ще благоприятстват цялото общество и всички маргинализирани групи. И тук нещо много важно, когато говорим за това какви групи и за кои групи роми говорим по-специално. Споменахте няколко неща, Интересно е, че ние ги обсъждаме и в регионалната комисия. И ще поставя още два въпроса тук. На последния период за финансиране видяхме, че бяха подписани партньорски споразумения, но ромите не бяха споменати какво ще направи комисията, така че в бъдеще във всички партньорски споразумения, всички оперативни програми се споменават ромите, т.е. те да е, бъдат поставени, въпросът да бъде поставен на дневния ред на всички държави членки. И втория въпрос. Колкото да изгражда капацитет, вие говорите за Ром Акт и оправомощаване на ромски организации. Моят въпрос е, когато говорим за ромски организации, много често те казват, че имат проблеми с администрацията, с антицигански настроения. Какво смята да направи комисията, за да помогне за изграждане на капацитет и в административните органи в този смисъл? Защото наистина трябва да излезе много ясен сигнал от комисията, че антидискриминацията и сред администрацията също е въпрос, който не трябва да, нещо, което не трябва да се допуска. И нещо свързано с въпроса господин е, Тойра. Говорихте за насочване на действията към младеща. Разполагате ли се информация инициативата за младежка заетост как, какво допринася за хората в маргинализираните общности. Знае, че етапа е, че още е рано, цикла на финансиране върви така гладко, както бихме искали, но ако и на този етап ранен имате някаква информация, добре да чуя. И колкото до оправобощаване на ромите, просто като идея, ако ще се води подобна дискусия е добре да поканим и роми, представители на ромски организации, да участват в тази дискусия, защото мисля, че те могат да допринесат е, защото тук в тази зала се чуват някои коментари, които ромските издружения биха отхвърлили много остро и затова е важно и те да присъстват тук. Госпожо комисар, имате думата. voorzitter. Uh, voorzitter, uh, denk dat ik uh, de vraagsteller alleen... Благодаря, госпожо председател. Мога да повторя това, което вече казах, че съм съгласна с подхода подбран за новата многогодишна програма и ще бъде направено всичко възможно, за да се занимавам с конкретните проблеми, без да се прави дискриминация. Това, което не трябва да се забравя във връзка с политиката на образованието и социалното приобщаване е, че е необходимо да има място за а, тези хора, чия, чието живот е по-труден от живота на останалите. 20% от Европейския социален фонд трябва да бъде посветен на социалното приобщаване – установяваме, че държавите членки от част съвсем сериозно приемат това изискване. И с договорите за партньорство всъщност се постига резултат от 25%, даже над 20% е предвидени. Господин Стечавски има думата. Аз съм, když съм студовал теологическо факулту, так съм прав... Госпожо комисар, аз учих в е, Богословския факултет и тогава работех с е, роми на улицата. И имам доста опит е, с европейски програми и знам какво в тях действа и какво не е. Реално те не работят добре, защото са твърде различни от действителността, не отговарят на действителността. На няколко пъти всяка седмица излизахме на улицата, където живеят ромски деца. Това са деца, живещи на улицата, но не бяха само роми. Имаше други деца също, а, обаче имаше е, летни лагери, на които само ромските деца бяха спонсорирани. Това ясно показва, че европейските програми не работят. Що се отнася до одобряването, служителите всъщност се интересуваха от подписи на формуляри, а не от постигнатото за децата. Въпреки, че децата доста подобриха резултатите си в някои области на прагматични умения. Опасявам се обаче, че на служителите това съвсем не им беше интересно. Те по-скоро искаха попълнени формуляри. Моето дете ходи на училище, в училище, в което има и Рами. В първи клас всъщност имаше роми, сега детето ми е в четвърти клас и вече нито едно от тези деца роми не е останало в класа. Защо това е така? Защото има дискриминация ли според вас? Нищо подобно. Ромите имат особен начин да живеят, 6 месеца у нас, 6 месеца в Англия, връщат се, ходят и въпреки, че са длъжни да пращат децата си на училище, на предучилищна, да, те не го бяха направили. Когато общността спечели пари за консултант, за, извинете, за съветнически е, услуги. Е, тези услуги са много общи по своето естество, но никой не посмява да отиде до дома, в който живее това дете и да го вземе и да го заведе на училище и после да го върне, защото хората ги е страх. Затова трябва да се съсредоточим върху измерими показатели. Още нещо. Образованието. Има много програми, които са насочени основно към образование. Но аз имам а, пряк опит с много деца и много добре знам колко е важно да се развиват а, индивидуалните способности и таланти на децата. Те са умни, те са талантливи, обаче по някакъв начин се опитваме да им наложим система, която за тях не работи. Затова бих желал да започнем обсъждане по тази тема, да говорим за приложението, да говорим за целесъобразността на посочените цели, защото в крайна сметка Става дума и за средства, които ние вкарваме в системата. И още нещо. Много често организации, които се занимават а, с анализ на обществените явления, и дават отрицателни оценки, само получават пари, които просто се наливат с тях без нужда. Благодаря, госпожо комисар, заповядайте. Е, Благодаря. Проблемът тук не е прост. Става дума за промяна на обществото. Става дума да се убедят хората да се борят за своите шансове и възможности да се дадат по-добре възможности на нашите съграждани. В програмите са разработени определени показатели, за да знаем какъв е резултатът от тези програми. Ако имаме добри резултати, такава информация ще имаме с по-голяма яснота от 2016 година ще получим информация за въздействието в по-дългосрочен план и така ще е ясно дали можем да работим с тези показатели или не. Иначе другите неща са добре. Опитваме се да се учим едни от други, за да няма допълнителни проблеми. Опитваме се да извличаме полуките от онези програми, които не са успели. Има, например, конкретна информация от испанските власти за програмата Евророма Плюс. Това е една мрежа. Това са точки за контакт и, и се дава възможност на хората, работещи в тази област, да обменят добра практика. Това е много добър вариант. Иначе има опасност да продължаваме да се отдалечаваме от проблемите на тези хора и да заделяме все повече средства неефективно. Аз като цяло съм оптимист. Мисля, че могат да се постигнат добри резултати и си струва да се продължи да работим в тази посока. Това трябва да е нашата цел. Благодаря, госпожо комисар, е, за този обмен на мисли. Надявам се, че отново ще се видим, е, да видим тези хикс милиарда, хикс милиона, линията, подхода на, на комисията, на държавите, какво да правим с различните програми, дали те стигат до бенефициентите. Много са въпросите, свързани с ромите. Казахте че, казахте, че нещата са още в своето начало, така че ще поставим темата отново на дневния ред, може би и при следващото упражнение по освобождаване от отговорност за съответния бюджет, защото трябва наистина да намерим отговор на въпроса какво става с парите, дали стигат там, за където са предназначени. Благодаря ви отново. Имаме някои. Е, е, имаме и други сложни проблеми, е, които трябваше да поставим, но всичко това ще направим по писмен, в писмена форма. Сега да преминем към следващата точка от дневния ред, именно годишния доклад за борба с финансовите измами от страна на Олов. Доклада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 willkommen zum Tagesordnungspunkt vier dem äh, Jahresbericht. И така да минем на четвърта точка от дневния ред. Е, ред е, доклада за 14-та, 15-я е доклад на Олаф. Докладчикът е Явор Бенедек. Бенедек част от работата ни се отнася до преработването на директивата за финансовите интереси, е за, на комисията. Имате думата, господин Бенедек. Uh, uh, uh, Благодаря. Ще представя доклада на ОЛАФ за 2014 година, доклад, който беше публикуван преди няколко месеца. Това е първи, първа възможност да го направя тук в парламента. Разполагам с малко време, така че ще прибегна към няколко слайда, които обобщават доклада, иначе имате а, на свое разположение доклада и в писмен вид. А, всъщност той е изпратен на парламента още преди два месеца. За първи път се срещам с вас от юли миналата година и междувременно вие сте работили по много въпроси, свързани с Ола, така че за мен това е първа възможност да е, поговоря с вас по много от тези въпроси, но не бих искал презентацията ми е, да бъде посветена на е, тези въпроси. Иначе, ако сте съгласни по въпросите, които не са тясно свързани с доклада, можем да говорим във втората част на заседанието. Благодаря. Тук има няколко слайда, които са разделени на три глави. В първата глава имаме само този слайд, именно общите забележки. Тук виждате коментари, забележки, до които стигаме при а, своята дейност по разследването на измами в Европа. След това ще а, говоря за за приложението и за въздействието в държавите членки. Общите тенденции. В своята работа през 2014 година набелязахме някои основни тенденции и ще се спра на две от тях. Първата е, че европейските граждани – доста по-добре познават а, фактите, свързани с измамите и корупцията и съответно имат по-високи очаквания а, спрямо властите и техния капацитет да реагират. Мисля, че и вие добре а, сте забелязали това. Но просто исках да кажа, че и ние усещаме това в своята работа по разследването на случаи. И това се усеща все повече всяка година. И е, тук имаме връзка с втората точка на слайда, а именно факта, че сигналите, които се подават на ОЛАФ, са все повече. Все повече получаваме сигнали от частни лица за измами и корупция навсякъде в Европа. И е, тази информация не влиза в статистиката, но получаваме все повече е, оплаквания от отделни лица или групи в държавите членки, които казват, искаме вие да разследвате случая, защото нямаме вяра на националните органи, които следва да го разследват. Тук говорим основно за корупцията и за измамите с европейски средства, които са все по- важни е, в, за общественото мнение в държавите членки. Втората точка е все по-увеличаващото се наднационално изменение на измамите. Например, когато се надписват фактури, за да се е, източат повече средства от европейските институции. Много често това става на наднационално, е, на трансгранично ниво, т.е. с участието на фирми и лица от повече от една държава членка, не само от държавата, в която се използват тези средства. По-късно ще ви покажа статистика за измамата на ниво държави членки и а, е, тази информация всъщност е частична, защото голяма част от измамите, дори най-простите типове измами, а, е, са измами, в които участват е, лица и банки от а, няколко различни юрисдикции. Да не говорим за най-големите финансови транзакции, които съвсем целенасочено се извършват в чужбина. Тази информация трябва да се вземе предвид, когато се чете статистиката, представена от нас, и когато вие като законодатели ви мислите на тези решения. Тези решения могат да се е, вземат и на национално е, решение, но има елементи, при които възможностите на ОЛАВ са неадекватни на потребностите. Това са основните тенденции, на които исках да се спра тук, а сега ще се занимая с дейностите в областта на разследването. Ето, за да видите какво проучваме, проучваме ще видите в доклада над 25 графики за дейността на ОЛАФ. Тук е, може би, най-пълната графика, тази, на която съвсем ясно можете да видите как се подреждат нещата година по година. Виждате, че синята част, това са сигналите, които получаваме, се увеличава значително от година на година. Информацията е от правоохранителни органи, но и от частни лица. През 2010 година получихме под 1000 сигнала, а миналата година 1400. То с 40% увеличение са само 4 години и тази година очакваме, може би, да достигнем около 15 000 сигнала. Така че виждате ясно, че гражданите имат по-големи очаквания към нас и също така виждате сериозната натовареност, с която е, се сблъсква Олаф от оперативна гледна точка, защото нашите ресурси не са се увеличили. Откриваме множество а, разследвания. Виждате, последните години те са били около 230-250, миналата 219 Целта беше да се вземат предвид и заставащите от предходна година. И така имаме над 200 отворени случая, увеличение от 50-60% над капацитета на ОЛАВ от постигането на максималния капацитет за оперативна дейност. И така, максимума сме го достигнали. Не можем да очакваме да започнем а, повече, да започваме все повече а, разследвания, но е важно да се има предвид, че а, има много а, разследвания, които вече сме ги приключили 250 2014 година, почти двойно от затворените през 2010 година теми. И броя препоръки, които сме издали миналата година, издадохме почти 400 препоръки от дисциплинарно, финансово или съдебно е, естество. Разбира се, когато се работи по повече дела, статистически може да се очаква, ще има и повече препоръки. Това е обаче и защото се опитваме да подберем а, случаи, по които наистина си струва да се правят разследвания и за това имаме толкова много препоръки. По отношение на сроковете. Първо, фазата на подбор. Тя е много кратка. След реорганизацията и е, заделянето на звено, което има за цел да обхваща цялата влизаща в ОЛАФ информация и като цяло фазата на подбора, т.е. фазата, през която вземаме решение дали или не поделен сигнал да започнем разследване, е в рамките на два месеца. Тук има два, две графики, свързани с продължителността на разследванията в ОЛАФ през годините. Защо две графики? Ами и на двете графики се вижда средната продължителност на едно разследване всяка година. В оранжево виждате само разследването, разследванията, които са приключени през съответната година. А в синьо виждате продължителността на закритите през годината разследвания и на онези, които все още продължават. През последните години предоставяхме само първата графика, защото за нас тя е по-важна. Тя показва възрастта Възрастта, казва оратора, на всички дела, включително и изоставащите дела. Другите показатели показват продължителността на делата, които са били приключени през тази година. Измерването в жълто не взема предвид натрупаните и изоставащи дела. И за това през годините до тук сме предоставили само първата графика, но след прего... предоставени препоръки от страна на надзорния орган добавихме и жълтата графика. Така че можете да видите и двата метода на анализ на информацията. Мога да ви ги обясня и по-подробно. И какво мерим с тях? Мерим продължителността на е, разследването. Ние сме единствената агенция, която се занимава с разследвания, които трябва да е, предоставят а, такава информация по три начина, защото освен тези два метода имаме и един процентен метод а, за а, дела по държави. Не знам други агенции да се отчитат по три метода, но на нас така ни се налага и в крайна сметка се вижда, че продължителността на делата се намалява постепенно. Не мога да ви обещая, че разследванията ще се намаляват все повече по продължителност, защото реално имаме нови, нов приток на искания и имаме регламент, който променя процедурните правила, което добавя допълнителни 2 до 3 месеца за изпълнение на тези процедурни изисквания. Също времено обаче смятам, че сме постигнали доста добри нива на ефективност. Те могат да бъдат увеличени, но не очаквам кой знае колко драматични промени във връзка с продължителността на разследванията. В крайна сметка, най-важното е разследванията да постигат резултати, а не просто да има стимул служителите да закриват разследвания само за да постигнат добра статистика накрая. Okay. Um, here we are on the recommendations. По препоръките. Съвсем накратко. The highest number of recommendations altogether last year. И така, както ви казах, имаме най-високия брой сигна... препоръки миналата година. Имаме и най- голямата сума препоръчена от Олаф за финансово възстановяване. Става дума за близо 900 милиона миналата година. Виждате сравнението с предходните години. Това показва добри резултати от нашата дейност от миналата година, но същевременно тук не можем да очакваме е, последователност в тенденциите. Милионите, които сме препоръчали да се възстановят на финансовите органи, са тясно свързани с конкретни разследвания, които така се е случило, че сме затворили през годината. По някой път има препоръки за 200 хиляди евро и друго разследване, при което има препоръка за възстановяване на 300 милиона евро, да кажем, ако има много важни структурни фондове или някой много голям проект. Така че статистиката, тази статистическа информация взема предвид подобни увеличения. След това, как работата на ОЛАФ се отразява на партньорите? Тук за първи път, както виждате, сме включили броя завършени разследвания миналата година това са разследвания на служители на различни европейски институции. Виждате, че парламентът е на трето място, горе-долу заедно с Европейската комисия. Разбира се, тези данни са показателни, но не означава, че тези, които са на по-предна позиция, са правили повече измами. Това са просто броя разследвания на Олаф като не всички разследвания водят до препоръки. Имайте предвид, някои от тях приключват без да има нужда от препоръки. Ето тук имаме сходен слайд за държавите членки. За първи път го показваме. Много ресурси бяха вложени но мисля, че успяхме да попълним празнина от транснационален характер. Тук виждате всички приключени разследвания миналата година. Разследвано е използването на фондове на национално, местно и регионално ниво. Помощта за развитие, фондовете са парт, не знам дали сте запознати, това са фондове, за предприсъединителни програми. Затова виждате, че Румъния е разследвана много. Но става дума за доста отдавна отпуснати суми по пасар, САПАРТ още преди присъединяването. От този слайд обаче ние разбираме как се управляват фондовете на местно ниво и това е важното за него. Разглеждали сме работата на митниците, на европейски служители, които работят в съответната държава, но така или иначе целта е да се види как на местно ниво се изразходват европейските средства. Ще разговарям за това и с Комисията по регионални въпроси. Продължавам темата за институциите. Ето на този слайд виждате отразен период от 3 години и съответно действията предприяти от европейските институции в резултат на нашите препоръки. Дисциплинарни мерки, например. Можете сами да си направите заключения – Това са данни, които до сега не сме представили. Виждате и една сходна таблица. И миналата година бяхме показали как се отразява работата на Олаф, що се отнася до съдебните препоръки. Всъщност, може би съдебни не е точната дума, защото ние работим с прокуратурите на всички държави членки. Виждате понякога несъответствие между общия брой дела и броя на препоръки. Например, в Белгия има 45 препоръки, но след това 28, които са подбрани. Това просто означава, че по останалите 17 разследванията на прокурорско ниво продължават. А ако има повдигнато обвинение, то е по делата, които вече са приключили. И това е много интересна ситуация. Доста има какво да се помисли. Виждате 53% от делата завършват с повдигане на обвинение – Сами може да установите обаче, че има държави членки, в които статистиката е показателна. Обикновено, когато има повече нарушения, има и повече обвинения. Миналата година ние започнахме своето проучване, след като публикувахме таблицата си. Съставихме работна група в ОЛАВ, която започна да работи с съдебните власти в отделните държави членки. Целта беше таблицата да бъде преработена – да се види защо по някои дела не се работи. Освен това, искахме да установим дали работата е приключила поради спецификата на делото или има някакви структурни проблеми в ОЛАФ или в държавите членки и техните съдебни системи – Направихме го с 8 държави членки, но работата продължава. Поглъща голям ресурс, както можете и да си представите. В някои държави членки трябваше и доста да пътуваме, защото не може да работим само с столицата. Но така или иначе ние вече имаме някои резултати от този преглед. Тези резултати означават, е, че се увеличава ефикасността на работата на Олаф. Освен това, ние се насочваме към конкретния проблем. Вижда се дали има липса на способност или липса на желание. Така правим и препоръките си. И последният слайд – Ние имаме отделна глава и за собствените си служители в тази годишния доклад. Това е важно, за да затвърждаваме репутацията на институцията си. Нашите служители последната година се подмладиха. Както виждате, имаме и по-добра равнопоставеност между половете. В доклада, разбира се, има доста повече данни за баланса между половете. Надявам се, че вие ще имате възможността и времето да се запознаете с всички тях. Това беше моето изложение и разбира се, съм готов да отговоря на всякакви въпроси и по доклада, и по други теми свързани с работата на ОЛАФ през последната година. Благодаря. Благодаря. Първо давам думата на докладчика Явор. Благодаря ви. Благодаря, господин Кеслер, за това, че представяте доклада си в нашата комисия. Разбира се, ние много внимателно проучихме вашия доклад. Мисля, че той е наистина изключително важен, тъй като корупцията, измамите всъщност изкривяват идеята за европейското общество и това е един от големите проблеми на Европа, според мен. Трябва да кажа, че докладът ви е много информативен. Доста неща вече бяха споменати, но аз имам и още въпроси. И ако говоря дълго, предварително се извинявам, но наистина това са важни въпроси. Първо, вие казвате, че доста от държавите членки Смята, че Олаф е последният възможен гарант. Според мен корупцията е нещо много важно. Наистина се губи доверието и то се губи заради конкретни резултати. но ние искаме да знаем как работи Олаф. Вие казахте, че работи все по-усилено. Правите препоръки за държавите членки. Все пак да се прави препоръки е едно, а да се реагира на конкретния проблем е друго. Затова и въпросът ми е следният. Разполагате ли с добре структурирана система, за да се проследи изпълнението на вашите препоръки от държавите членки? Също така, виждате ли някакво развитие в различните държави, кои от тях съдействат на ОЛАФ и се отнасят сериозно към направените препоръки и съответно кои са тези, които нямат желание да съдействат кой знае колко? След това в вашата презентация има данни, които не са много ясни за мен. Ето тук виждаме данни за държавите членки, препоръките към съдебната система, но виждаме, че между държавите членки има огромни разлики, що се отнася и до реакцията им, когато към тях се отправят препоръки. Имам още един въпрос. Вие казвате, че има увеличение на подаваната към ОЛАФ информация с 40% през последните 4 години. Аз бих казал обаче, нещо друго. Около 80% от подаваните сигнали са пренебрегвани от Олаф, което е с 20% повече от тези, които са оставени без да им се обърне внимание през предходния период. Притесняваме факта, че Олаф решава да не разглежда все повече и повече от подадените сигнали. Защо има такова увеличение – на неразгледаните сигнали. След като се подават все повече и повече сигнали, е странно, че Олаф не започва все повече и повече разследвания. Ако погледнем третата ви таблица, виждаме, че всъщност приключилите разследвания през 2014 година са по-малко, отколкото през 2012 или 2013. Следователно, въпреки по-големия брой подадени сигнали, се правят по-малко разследвания. Много се радвам да установя, че препоръките за по-добро финансово покритие през последните 5 години са се реализирали, имаме увеличение, но ако погледнем цифрите малко по-внимателно, ще видим, че на практика възстановяването не е по-високо от 23 или, ако трябва да сме точни, 23,8%. като дори и тази сума намалява. Степента на възстановяване не се увеличава, върви в обратната посока и пак имаме намаление спрямо 2013 и 2012 година. Как можете да обясните това? Също така вие говорите за по-кратките периоди на провежданите разследвания. И това е вярно, що се отнася до подбора, но ако говорим за самата работа по разследването, това вече не е вярно. Всъщност разследванията траят по-продължително. Може би вие по-бързо избирате кои дела да разследване, но след това самата работа по разследването е по-бавна. Какво е вашето обяснение за това? Четвъртият въпрос ми се струва също интересен – Всъщност постъпващата в ОЛАФ информация от публични и частни източници е абсолютно различна за държавите членки. В някои от тях публичните и частни източници на информация са малко или повече балансирани, но в Италия, Унгария, България, Румъния тези държави виждаме, че информацията за ОЛАФ идва почти само от частни източници. Може би това е така, защото в Унгария всичко е прекрасно, не знам и единствената ви информация идва от много активни граждани. След това правилно преценявате, тъй да се каже, че в Унгария няма какво да се разследва. Но ми се струва, че е трудно да се проумее. Защо се работи по този начин? Какви са основанията? Много различен баланс между публичните и частни източници на информация. Освен това, виждам, че нито една унгарска институция не е подписала споразумението за сътрудничество с ОЛАФ. Вярно ли е това или не? Ако е вярно, как виждате в бъдеще ползотворното сътрудничество с унгарските власти, след като те не са подписали споразумение за работа с вас? И петия и последен въпрос, госпожо председател, е за ДДС. ДДС не попада в обхвата на тази годишния доклад, както и на предишните. Струва ми се, че има някои специфични ДДС измами, като верижните измами обаче, които са едни от най-разпространените в някои държави членки. Освен това, тези измами са транснационални. Очевидно, че тук има проблем за Европа. Също така, ДДС и измамите се отразяват пряко на европейския бюджет. Следователно, ако ще говорим за защита на финансовите интереси на Европейския съюз, не можем да оставим на страна измамите с ДДС. Какво ще направи ОЛЕВ, за да бъде по-активен и при измамите с ДДС? Най-общо казано, мисля, че вашия доклад съдържа много полезна информация, но за мен той представя нещата в розова светлина. На мен ми се струва, че наистина има някои положителни резултати при корупцията, но корупцията и злоупотребите с фондовете всъщност се увеличават и ние не сме намерили ефективен отговор Затова е хубаво не само да се представя статистика, да се прави и коментар, защо се увеличава корупцията и злоупотребата. Разбира се, ние ще продължим да работим по вашия доклад и този на комисията през следващия месец и нямам никакво съмнение, че ще продължим разговорите между нас ползотворно. Благодаря, господин генерален директор, имате думата. Сега ще се опитам да отговоря на въпросите ви един по един и всички бяха много точно поставени и много важни. Ще се опитам да бъда и кратък, разбира се но пък и да успее да дам удовлетворителни отговори. Имаме ли система, има ли система за проследяване реакцията на препоръките? Имате предвид е, съдебните препоръките от нашите до съдебната система на държавите членки? Нямаме е отговора, просто нямаме конкретни правомощия в това отношение. Ограниченията на правомощията на Олаф са доста ограничени. Олаф е разследващ орган. Ние разследваме. След това резултати от нашето разследване ние пращаме на съответния орган и той решава какво да прави. Ние имаме тези правомощия според препоръката, които ние максимално използваме. Ако прочете препоръката, не казвате това на държавите членки или финансовите органи, дори Споменава се там това, но не се разбира, че ние можем да правим нещо повече от препоръка. Финансовите органи, комисията, би трябвало да вземат нашите препоръки много несериозно. Но това не означава, че всяка наша препоръка се изпълнява. Както един прокурор, който изисква нещо, но не във всяка държава, може би само в Съветския съюз е било така, прокурора получава положителен отговор. Но все пак, е, когато става дума за препоръка от нашата съдебна система, имаме, не, е, не можем да имаме 100% е, положителен отговор, но за първ път всъщност имаме система, нямаме специалната структура. Ние, система, чрез която ние искаме отговор на нашата препоръка. В повечето случаи те дори те игнорират нашата препоръка. Така че сега за първ път ние искаме да знаем от тях какво са направили. Това, че нямаме правомощи, не означава, че не ни вълнува това. Напротив, много ни вълнува. Ето защо създадахме тази работна група, която започват се срещи с най-противоречивите държави членки, където процента на изпълнение е относително нисък. Сега ще ви кажа нещо, което е може би тайна. Преди няколко седмици аз лично връчих три доклада на Олаф със съответните препоръки на главния прокурор на Унгария. Обикновено не го правим. Ако трябва лично да го направя, както направих в случая, да взема самолет, да лета до светнията инстанция и да се върна, ако трябва да го правя за всичките всички случаи, просто няма да стане. Но в този случай го направих, тъй като ставаше дума за три, за три много важни е, следствия. Няма да ви кажа кои, разбира се. срещата за срещата изтече информация чрез вас и от, към медиите, така че няма нужда и да ви казвам за какво е. Това са дела с много сериозен финансов е, ефект, но това е работа на Генерална дирекция Регио. Идеята беше да им помогнем да разберат, разбира се, съдебните органи на всяка държава членка са независими, те не зависят от нас и не ни се отчитат, но ние проведахме една такава среща и тя беше ползотворна. Са, споменавам го само за ви кажа, че се опитваме да правим нещо. За всеки отделен случай. Но Унгария, както ви казах, е една от държавите членки, от която дойдоха много молби за намеса и доста препоръки. Уволняване или отхвърляне, процентът на отхвърляне леко се увеличава. Все още имаме повече разследвания, сравнение с предишни години. Но нарастване броя на откритите следствия не е пропорционален, пропорционален е на постъпващите информация. Но 80% отхвърляне е нормалният процент за разследващи органи като нас. Имах международна среща и там всички колеги докладваха за такъв процент, около 80. Увеличаване броя на твърденията за нарушения, особено от частния сектор, не означава непременно добра, достоверна информация. Имаме анонимни информации, има хора, които казват е, спечелих е, от лотарията, това е скам, трябва да направите нещо и така нататък. Това означава, че се увеличава познаването на Олаф и е, очакванията, т.е. и очакванията също. Новия регламент за, в новия регламент за Олаф законотвореца въвежда критерии за започване или спиране, отхвърляне на следствени действия, който почива на принципа на пропорционалност, т.е. не започваш следствие, разследване, ако някой друг може да го направи, който е по-подходящ за целта и вече ако може съответното разследване да, не, да, бъде, да, да струва по... да е цената, разходите по това разследване да са по-големи от е, възстановените средства. Тогава се отхвърля. В всички случаи, ако видите таблицата в последните три години след реорганизирането на ОЛАФ, Ние сме започнали над 200 разследвания, 212 по-точно 2012 година. В 2019 бяха от, открити в първата година, е, три месече на 12-та година, те бяха натрупани от предишни години. Ако ги извадим, 2012 нови бяха разкрити 2012 2033-13 и 34 последната година. Както казах, тази година тук имам за първото 6 месече данните. Тук сме, според тях сме открили 138 процедури, така че може би със същите бройка ще приключим. Тенденцията не е към увеличение, защото няма, не разполагаме с ресурс. Но във всички случаи 18%, е 80% след реорганиз... увеличение след реорганизирането на службата. Разследващата фаза, например, миналата година се леко се увеличи. Не мога да прочета точно, но 17 и един месец, не с 18, но общо взето 0,5 месеца е, е с 0,5 месеца варират нагоре или надолу, но стабилна е това съотношение. По постъпващата информация от държавите членки, тук имаме различия. Да кажа няколко думи за Белгия първо. Това е диапозитив номер 9, графика 9 от техния доклад. Виждаме, че всичко та информация в Белгия идва от една служба, която си е разчистила чекмеджетата, така да се каже. И повечето от тези тази информация е отхвърлена. Но е интересно да се види по, държава по държава броя на твърденията за наредности и злоупотреби от частния и от публичния сектор. Сега, според мен, вие ще прецените, имаме много твърдения за наредности от частния сектор и много малко или почти никакви от публичния сектор. Ако това съотношение вече за мен говори за проблем в съответната държава членка. В сътрудничество ни с Унгария. В Европейски съюз не ни е нужно споразумение за сътрудничество. Имаме няколко с държави членки, но за да си сътрудничим не е нужно да имаме формално споразумение. Да видим как ще се развият е, нещата с е, Унгария с съдебната ви система, с главния прокурор, с който имахме напоследък, както казах, такава много пространна среща и разговор. Но, после, последния въпрос по ДДС. Не се занимаваме много с ДДС. Почти ни... не се занимаваме, просто защото държавите членки не искат ние да го правим. И напълно съм съгласен с вас, Разбирам, че това е позицията и на парламента наобщо, че злоупотреби, измами с ДДС се отразяват на европейския бюджет, разбира се, но дискусиите, които се водят по директивата ПИФ за защита на финансови интерес, имахме неформал, на неформалното заседание на министри на правосъдието миналата седмица в Люксембург, стана дума и за това, държавите членки не са особено склонни, т.е. никак не са склонни. Сега, това, което чуха в Люксембург, е, нещата не излежат толкова негативни, но те не желаят е, да се намесваме в ДДС въпросите. Не смятат, че това трябва да се решава на европейско равнище. Още повече, че това са типични а, а защо не? Защото това са типично, особено к, е, верижните измамни. Те са е, винаги трансгранични, а държавите членки настояват, че те са, попадат в държавните правомощия. Ако започнем разследване, ние трябва да се обърнем към друга държава членка, една или друга, която една от тях може да ни иска да сътрудничи си, да ни съдейства това е пилеене на ресурси. Затова казваме, една държава членка, например, имахме случаи с е, една съдебна власт, именно италианската, която ни помоли да разследваме такава кръгова измама. отдавна започнахме, разкрихме един координационен случай, който, в който участват други органи, но във всички случаи решението се взема всеки отделен случай, просто защото нямаме съгласието за съдействие официално на държавите членки в това отношение. Благодаря. Още седем кандидати за изказване имам от колегите. Дион е следващия. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Кеслер за доклада и за обяснителните коментари. Имам няколко въпроса и те следват от доклада. Първият ми въпрос е тук става дума за бройките случаи, когато държавите членки не искат да имат нищо общо с препоръките или данните, които Олаф представя. Непрекъснато се натъкваме на това. И аз бих искал също да зная какви основания изтъкват е, за това държавите членки. Поддържа ли се контакт между Олаф и държавите членки? Бих искал да има такъв контакт, разбира се, за да могат държавите членки да обяснят, да има обратна връзка. Но на, в този доклад е, се казва, се прави анализ на цяла редица държави членки, но проблемът е, че този анализ не е отразен в доклада, а аз бих искал да го видя. Бих искал да го имам пред себе си, за да имам малко повече яснота. След това се питам за следното. Отново доклада не се съдържа за това ясен отговор, а именно колко от ресурсите с които разполага ОЛАФ, е, се в действие за борба с е, имитация и с е, фалшификация на продукти, в случая с цигарите и борбата с контрабанда с цигари. Сега дали говорим за програма за борба с измамата или не, но знаете ли, бих, бих искал да зная каква, какъв процент от средствата е, са задействани за борба с е, контрабанда с цигари. Въпросът с сътрудниците също е интересен. И сега като гледам графиката за е, националността, националната принадлежност на, на сътрудниците, прави ми впечатление, че не, е баланс, не са отразени по балансиран начин всички държави членки. Виждам твърде много италианци. Това има ли някакво обяснение? Има ли някаква политика от страна на Олаф с цел да се отразяват коректно държавите членки по броя, според броя на техните е, сътрудници? И след това комисията по надзор във връзка с нея. Спомням си отговорите на Олаф и препоръките на тази комисия. Това също ме навежда на редица въпроси. След това познатата на всички дискусия за процедурата от 2012, процеса от 2012, където критерия за сериозна, но подозрение не, се, не беше приложен – Отговора на Олаф беше тогава, не, закона не издължава за това. Но за мен не е логично, защото тук Олаф не препраща към Европейския съд за правата на човека. Може би правомощията и юриспруденцията на съда тук е взета предвид или не. Просто бих искал да чуя малко повече по този въпрос. След това информация, предоставяне на информация. Тук се говори за процедура от 12 месеца. Комисията за надзор. Бих искала да зная каква инициатива предприема Олаф, за да предостави информацията по начин, така че обвиняемия, комисията за е, те да стигнат е, и да бъдат използвани от комисията за надзор. Независимостта на Олаф от комисията. По това и комисията за надзор поставя въпроси, но и парламента също. Тук става, се прави препадка към клиринговата къща. За европейските граждани не, не е ясно как ще стане това. Тук се създава впечатлението, че Олаф има различни задачи да разследва, пък и като административно, да действа като административно подзвено на комисията също така. И тук годишната надзорна комисия и нейните правомощия. Ние знаем, че в бюджета на ОЛАФ са предвидени средства за това, средствата за тази комисия, но има средства и в рамките на бюджета част от средствата да бъдат насочени и да се предоставят за управление на самата надзорна комисия. Питам се, защо не. Защо Олаф не прави нещо в това отношение, след като се предполага да прави? Благодаря. Ще е, да дам възможност за отговор. Първо по отношение на съдебните препоръки, които не се прилагат от държавите членки и от съдебните органи там. Миналата година започнахме е, да работим в рамките на работна група, е, в която участваха магистрати от ОЛАФ. Целта беше да се анализира страна по страна си това, информацията и да се съсредоточим по-конкретно върху случаи, по които не са предприяти мерки и започвайки от държави членки, където има много такива случаи. Миналата година анализирахме 8 такива държави членки. Надявам се до края на тази година ще приключим с всички 28 държави членки или в началото на следващата година. Какво работим с тези страни? Трябва да се срещнем с органите там, да... Е, е тук става дума за представители на стотици независими съдебни органи и случай по случай се свързваме с тях и е, запитваме защо сме направили препоръка, е, но случаят е, не е, е прият. Е, е, каква е грешка? Има ли грешка или е, какъв е проблема? наша грешка, тяхна грешка и така нататък. И събираме информацията, вкарваме в един екселски файл, за да се види какви са основните причини. За да се види дали има повтарящи се проблеми или някакви структурни проблеми. и взехме решение да публикуваме резултатите от това проучване. Не знам обаче дали ще е възможно да го публикуваме, да изчакаме следващия доклад или пък да го публикуваме по-рано, без да чакаме 2015 година. Мисля, че е в нашия, в нашия интерес всъщност. Мисля, че има какво да научим тук и ще ви дадем повече информация за причините, преди които са отхвърлени тези дела. За тютюна и фалшификациите на тютюневи продукти е, отдел Б се занимава с този въпрос. От 10 години се занимава. Е, парламентът добре знае това и броя на служителите, които работят в този отдел са взети предвид в резолюцията на Европейския парламент. Мисля, че съвсем коректно са преброени хората. 13 души. Това са хората, които включително и благодарение на Европейския парламент, който миналата година убеди Генерална дирекция бюджет на комисията да даде още двама, два поста на тези отдел, и това са хора, които се изпращат в чужбина, за да правят разследвания в тютюневия отрасъл. Това са хората, брой им не е увеличен, а, с изключение на тази и на меса на Европейския парламент, за която съм благодарен. Може би сега ще отида отвъд зададените въпроси и ще отговоря, ако ми позволите, и на резолюцията на Европейския парламент, която бе приета, без от Олов да се изиска каквато и да била информация предварително. Например, колко хора работят в областта на тютюна и колко работят по структурните фондове. С лекота можех да ви отговоря на този въпрос и може би е твърде късно. Поне една точка от тази резолюция сте можели да сте я спестите. Та или иначе, моят отговор е вече обмисляме реорганизация на ОЛАФ, която е одобрена от комисията съвсем наскоро, около, преди около месец. Приблизително не помня съвсем точно, но целта е да се създаде ново звено за разследвания, което да се занимава само с структурни фондове, т.е. вместо два, две звена да има три звена, три отдела, които се занимават само с структурни фондове. Но понеже нямаме допълнителни ресурси, освен ако парламентът не се застъпи отново за нови служители за Олав, в също времено ще се наложи да закрием едно звено, не това за тютюна, а звеното за комуникации обаче когато намаляваме звено, защото трябва да работим със същите ресурси, така ще найма малко повече разследващи. Това не означава, че хората, работещи в областта на комуникацията, ще трябва да бъдат превърнати в следователи. Не малко по-сложна е процедурата, но тъй или иначе отскоро предвиждаме да има три, а не две звена, които да се занимават с структурните фондове. Следователите никога няма да са достатъчно, но все пак да са малко повече. Защо има толкова много италианци по националността на слушателите? Трудно е да се обясни това. Също има много белгийци, но а, мога да ви кажа, че не аз съм ги назначавам, нито белгийците, нито италианците. Аз съм италянец за тези от вас, които не знаят. Ако разгледате а, служителите на комисията, ще видите същото, че има много белгийци и много италианци. Обикновено най-големия брой са най- низкопоставените нископоставените служители, а, а, които се е, грижат за залите, разсилни и прочие. А, и ясното обяснение тук е, че има много бългийци в Белгия, много италианци в Белгия. Това са хора, които търсят работа. Нашата политика, особено в областта на разследванията. А, тя е следната. Служителите да могат да работят с всички езици и с всички правни системи. Тоест да имаме поне няколко гърци, поне няколко малтийци. Всъщност не ни достигат малтийците. Но това е нашата политика. Да имаме достатъчно ресурси в отделите, за да се покрият всички системи, всички езици, включително и руски, защото руски е необходим при доста от разследванията. След това. 453 случая се разглеждат от надзорния комитет. В доклада на надзорния комитет се казва, чета. Те не са намерили в което е да било от изследванията, които са били открити на 1 февруари 2012 година нито един документ, който да потвърждава, че има достатъчно сериозни причини за подозрение за нередност. За ваша информация, всъщност случаите са 900, 219, а не 423, в които включват и други е, случаи, където въпросът за сериозно подозрение е, не се прилага като изискване. За какво става дума? Не, че един ден сме казали, дайте да разследваме това, а не това. Не. Когато започнах работата си в Олаф, имаше стотици случаи, които се разглеждаха, които чакаха а, средно 8 месеца в а, етап подбор. Това е, е етап въведен от нас. Той не е в регламента. Обаче обикновено всички агенции работят така. Етап подбор и етап разследване. И така. Има досиета, които се разглеждат от следователите в рамките на етапа подбор. Т.е. не се а, следват всички правила, които се прилагат в последствие при разследванията. Това не беше устойчива е, ситуация, за това настояхме да има оценка и на всеки един случай да бъде направена ясна оценка, а следователите предлагат за отхвърляне всички случаи, при които няма основания да се открива разследване. Много случаи са отхвърлени, а онези случаи, при които има нужда от допълнително разследване, сме открили, сме отворили а, разследване на 1 феврари 2012 година, защото това беше първия ден, в който се въвеждат новия регламент. По този начин ние започнахме тези дела в рамките на строгите правила, които бяха въведени за регламента, който включва и самия и предварителни правни проверки, които се изискват по, всяка, по всеки един сигнал, стигнал до етап разследване. Т.е. елемента достатъчно сериозен повод за подозрение е взет предвид. Но не, в, не сме изготвили мотивация, файл по, а, а, случай по случай, за е, това, защо сме сметнали, че има такова основание. Защо? Ами защото тези случаи са отхвърлени и половината от тях са отхвърлени, а по останалите още на същия ден е започнало разследване и в резултат на това ограничихме следователската дейност по тези случаи, а, така че тя да спазва всички правни изисквания, свързани с етапа разследване, нещо, което не вежи за предходния етап, е именно етапа подбор. Сметната палата направи Олаф на, извинете, одит на Олаф преди няколко години, и една от препоръките беше следната. Вие извършвате разследваща дейност в първи етап, а именно етапа на подбора. Не можехме да си позволим да извършваме такава разследваща дейност на етапа на подбора и за това нези случаи, при които има необходимост от разследване, както сме установили, са предадени за разследване и там започва разследване. Сметната палата, както и надзорния комитет, съвсем правилно в миналото са ни критикували за това, че се провежда разследваща дейност в етапа на подбора. В крайна сметка това не е подходящо, тъй като не е контролирана тази дейност. Затова онези случаи, при които се смята, че има нужда от разследване, директно се прехвърлят към етап разследване. По този начин всъщност се прилагат всички правила. И по отдел засегнато лице сме открили само 4 а, дела и не е имало последици за съответното лице. Нито едно от лицата не е било информирано. Те дори не са страдали от непреки последици от откриването на разследването, а са извлекли ползи от факта, че сме били по-добре контролирани. Председателят ме моли да приключа мога да ви отговоря и лично по-късно. Случаите, които са висящи от повече от 12 месеца и нашият подход. Правим точно това, което те поискаха от нас, а именно договорили сме се да има отчитане. Беатрис Санс, директор работещ по темата, отчитаме се по всички теми по електронен път пред надзорния комитет по всички случаи, които надхвърлят 12 месеца, т.е. 80% от нашите случаи дава се информация, попълват с определени полета. Що се отнася до клиринговата къща, не виждам как тя може да засегне нашата независимост. Напротив, мисля, че тя е нещо добро. Тя съществува вече от 6 години. Няма много време и не разполагам тук с материалите, но ако прочетете работното споразумение с Европейската комисия, в което се опитва какво е тази клирингова къща, именно среща на съответните служби на комисията, които имат за цел да уточнят как да последват нашите препоръки, дисциплинарни, финансови и прочи, и как е, най-добре да приемат предварителни мерки. Те ни канят на тези срещи и ние много се радваме, защото това е допълнителна възможност да бъдем чути. По-рано говорихме за приложението или липсата на приложение на нашите препоръки. Те ни канят да направим своята препоръка. Дават ни информация, правят искане за предварителни мерки. Мисля, че това е отлично за ефективността на ОЛАФ и няма намеса в нашата независимост. Същото въжи и за парламента. За щастие, това е много важно. Това е възможност за нас да се оплачем там, където няма следене, където не ни се предоставя информация. Председателката прекъсва оратора трябва наистина да ви прекъсна. Идеята обмен на мнение, а не просто е, монолози. 49 минути говорите, имам вече 7 кандидати за изказвания. Извинявам се много, че така брутално действам, но трябва да ви прекъсна. Правим и въпросник с всички въпроси, е, които се задават. Така че колегата Вали има думата сега. Моля, съобразявайте се с регламента, защото ще трябва да имаме още точка на дневния ред и трябва да приключим на време. Е, Благодаря ви. Благодаря и на председателя на ОЛАВ. Съвсем набързо. За 2012 година вие казахте, че от тогава е минало доста време, но все пак аз искам да знам дали е имало някакъв политически натиск на предходното управление, защо тези дела остават в чекмеджето. В крайна сметка виждаме една и съща техника – Надзорния комитет прави своите коментари, но вие казвате, че те дори не са поискали информация по доклада. Можете ли да ни дадете конкретен пример за това? И след това при трансграничните измами ясно е, че става дума за много сериозни е, въпроси. Но ние живеем в един глобализиран свят и понякога става дума за плащания, които включват и трети страни. Наистина е трудно всичко да се проследи. Същевременно ние искаме да има прозрачност на информацията, която се обменя между държавите членки, както и в публичните регистри. Какви са вашите препоръки в това отношение? Благодаря. Благодаря ви, господин Кеслер. И аз се обръщам към вас, защото за мнозина най-голямата новина е срещата на върха с нощи, но за мен е много важно представенето на Олаф. Като че ли е по-лесно Гърция и еврозоната да заседават заедно, отколкото вие и надзорния комитет да седнете и да разговаряте. Мога да дам различни примери и съответно вие да отговорите. Вие казвате, че сте запознати с това, което казва надзорния комитет, че сте отговорили положително, че също така сте обсъдили 19 от делата. Защо тогава надзорния комитет все още е недоволен от информацията, която получава от вас. Още нещо по разследванията. Мисля, че надзорния комитет отчита, че продължителността на разследванията е намаляла, но според тях това се дължи на новия метод за изчисление, който се използва, за да се види каква е тази продължителност. Надзорният комитет също така обяснява, че според тях проблемът не е в работния механизъм. Има проблем, който се корени в ролята на надзорния комитет. Комисарят Шемета искаше да организира триалог между комисията, вас и надзорния комитет. Бихте ли ни казали вие Струва ли си тези три страни да разговарят и да решат проблемите си? Наистина, като че ли имаме големи проблеми, но би било добре, ако вие работите заедно с надзорния комитет. Колегата Капел. Благодаря, госпожо председател. От доклада, който имаме пред себе си, излиза, че 14-та година финансовите от 9, 9 е, милиона е, евро са отделени от е, бюджета на Европейската комисия. Това е двойно бюджета за ОЛАФ. Чухме, че всъщност квотата за този период е 20, навърнати дела е 23%. Искам да зная каква е причината и защо тази квота е толкова ограничена, какво правите, за да я увеличите. Допълнителен въпрос. На осмия диапозитив вие показахте, давате легенда на местната администрация. Тези възстановявания, средства, които трябва да се възстановят от местните органи, е, се очаква да бъдат възстановени. И накрая ДДС. Обикновено това е, казахте, че това е правомощие на държавите членки, но има такива трансгранични случаи. Мога да си представя, че Италия ви кани за а, е, такива разследвания. Какви дейности си представя Олаф, за да може да, се, да действа в е, случаи като тези трансгранични дела, измами с а, е, ДДС? Колегата Шмидт. Въпросът ми, няколко въпроса имам. Първо е за трайните разследвания. Бихте ли казали е, за продължителността на разследваните? Колко дълго е, продължава едно разследване? От какво зависи това? От персонала, готовността за съдействие, е, средствата? И второ, обикновено, когато след край на разследването вие предоставяте информация на държавите членки, препоръки, има работна група, държавата членка проверява е, данните и ако обаче нищо не последва, никакви мерки, тогава какво е, се прави? Третия ми въпрос. Разследвания срещу служи, служители на Европейския съюз, които злоупотребяват с е, служебното си положение. При тежки злоупотреби с служебно положение – когато става дума за работещи в е, структурите на ЕС, обикновено е, публични анонимни публична анонимна информация ли проследявате едновременно и при по-тежки такива нарушения, при е, оплаквания, процедура за обжалване, какво се прави при процедурата за обжалване? Дали топката се връща в Олаф или се обръщат към омбудсмана? Благодаря за това, че предлагате услугите си да отговорите на въпроси, които имаме с контрабанда с цигари. Смятаме за много важно това. Споменахте и въвеждането на нови структури, но се връщам на вашата оферта и бих помолила за повече информация в тази връзка. Колегата Аниш. Благодаря ви. Господин Кеслер, диаграма 9 показва препоръки към държавите членки. Вие говорихте за това, но в забележката се вижда че има 486 частни източника, които не са свързани с конкретна страна. Бихте ли обяснили защо не са определени по страни? В крайна сметка сега имаме една много непълна картина, що се отнася до частните сигнали. Диаграма 16 Виждаме отворените разследвания по структурните фондове. Информацията, според мен, е тревожна. Не разбирам дали тук резултата се дължи на начина на работа на европейско ниво. Още нещо за 2014 година – може би трябва да ни дадете по-актуална информация. 24-та диаграма показва много ниска степен на възстановяване при тютюна. И всъщност аз се питам дали нашите усилия не струват повече, отколкото възстановените пари. Има препоръки за служителите на Европейския съюз, но всъщност се оказва, че по-малко от половината от вашите препоръки водят до прекратяване на трудовото взаимоотношение, което е странно и може би трябва да коментирате. Диаграма 28 показва, че има 31% препоръки към съдебните институции в Румъния, например, които водят до обвинения. Същевременно в Румъния, както виждаме, има множество поводи за разследване. Извинявам се, госпожо председател, доста въпроси имах. Казвам, изготвяме въпросник със съответния срок, така че всичко, което не успеете да запопитате сега, ще запопитате допълнително. Колегата Пирински. Благодаря. Господин главен директор, в своя доклад е, вие представяте множество постижения, обръщате им внимание, говорихте и за информацията, която е получена съответно и по-малкото време е необходимо за разследванията сега. Остава обаче един въпрос от общ характер. Сигурен съм, че той е важен и за вас, а именно качеството на информация, получавана от Олаф. Нямам никакво съмнение, че вие сте взели предвид мнението на председателя на тази комисия от 2 юни, когато вие също направихте представене, а именно, че историите на успеха на ОЛАВ зависят от статистическата манипулация и прекрачването на закона – това ни връща към вече поставените въпроси за промяната на начина на изчисление, направена през 2012 година. Може би тя до някъде изкривява резултатите, така че те са трудно сравними. Но най-вече бих искал да чуя вашия коментар или реакция в отговор на най-голямото предизвикателство. Вашата информация към обществеността и парламента не е надежна. Сега комисията, доклада на надзорната комисия трябва да наистина вижте тази статистика оранжевите числа. Не можем обаче да проверим и да преценим, е, не можем да преценим колко е продължителността на едно разследване. Доклада за цялата година, 2012 година, трябва да кажа, че сега за 2014 нямаме цифрата на абсолютните дела, за, приключили, закрити с съответните препоръки. Интересуваме обаче колко са те. Виждам, че процента за въпроси, за случаите с препоръки не са дадени точно, не са предадени точно. Всичко, само маркирам в момента, всичко това ще го представя в писмен вид, не се безпокойте. Разочарована съм, че все още не сме разработили метода на работа с е, комисията, надзорна е, комисия. Това е наистина неприемливо, защото тя очевидно и съзнателно отбягва конкретиката и конкретните цифри, така че с, е, мисля, че решения, които са взети, би трябвало и да се изпълняват, крайна сметка. По, чухме въпроси за персонала, Колкото до възстановените суми, в структурните фондови 476 милиона тон е, евро са възстановени от Селско-Стопанския фонд. Там работят, да, са действали 44 работника, сътрудника. Това са щетите при тютюна. 13 души са били участвали в разследването за възстановяването на светната сума. Всъщност е, трябва наистина да се види какво е съотношението между средства, хвърлени в е, съответната акция, персонал и възстановени средства. Ако 10 работника са работили за 4 14 е, милиона евро. Просто искам да разбера каква е пропорцията. Трябва ми малко повече време, за тези въпроси. Имаме друга точка на дневния ред, но все пак е, опитайте се да отговорите. Ако ми позволите, ще отговоря първо на вашия въпрос. Аз самият е, не разпределям хората само заради възстановяването на суми. Всъщност при помощта за развитие имахме разследване което беше много важно за сумата от милиард и половина. И понякога възстановяването на такава голяма сума зависи от едно единствено разследване. Но, госпожо Гресле, представете си да взема, да ви слушам буквално. Не разполагам с таблицата, но при вътрешните разследвания на институциите понякога имаме нулеви резултати. Може би трябва тогава да не правим разследване. Да, важно е какви суми се възстановяват, но ние не сме частна компания, поне така мисля аз. Не бива да се търсят единствено бизнес резултати. Важни са възстановените суми, но за нас е важно да разследваме и етиката на служителите. Понякога при разследвания може да не възстановите нито един евроцент, но се оказва, че въпреки това е имало злоупотреба, просто вече няма как сумата да бъде възстановена. Какво значи? Не трябва да разследваме така ли? Е? Струва ми се, че не бива да се поставя такъв акцент върху възстановяването. След това да вземем тютюна. Знаете, че много работим по тютюневите изделия, защото има голяма контрабанда. И целта е там да има иземване на цигарите, които влизат в Европа чрез кораби. Това е контрабанда, не се заплащат никакви такси и всичко това се е в ръцете на организираната престъпност. Няма как да възстановим суми там. Говорим за големи пратки контрабандна стока. По-скоро ние предотвратяваме загубата на приходи, но не можем да говорим за възстановени суми, въпреки това не мисля, че нашите дейности са безсмислени. Вие пак ме прекъсвате. Вижте, дори когато се извършва превенция на загубите за европейския бюджет, ще ви напомня написаното на страница 29 за тютюна имаме нулева стойност. Това самия Олаф го е написал. При структурните фондове е 1,9 милиарда евро. Не, не, аз не знам вие какво ми цитирате. Нямам нищо против да го обсъдя, но така или иначе не знам какво имате предвид, като говорите само за възстановяване. Тук има цяла глава за изетите цигари. Колко милиона кутии са изети? Ние просто предотвратяваме тяхната незаконна продажба в Европейския съюз. Предотвратили сме по този начин загубата на милиарди като приходи. Но в този случай няма как да препоръчаме възстановяване на средствата. Просто естеството на работата е различно. Наскоро, след наше разследване, успяхме да предотвратим влизането на огромни количества фалшифицирано кафе, фалшифицирани пестициди от извън Европейския съюз. Ние спряхме тяхната контрабанда. Разбира се, и тук няма възстановяване, защото в този случай стоките просто се иземват. Едно нещо е възстановяването на сумите, друго е превенцията, но не може да се говори само за възстановяване. След това, господин Явор, аз не ви отговорих на въпроса, за което се извинявам, но доста споменаха възстановяването, пак ще кажа, тук има огромно неразбиране. И госпожа Капел го спомена, Споменахте тези 23%, които са ефективно възстановени. Това просто не е вярно. Може би ние трябва да променим начина си на отчитане. За всяка година ние записваме препоръчената стойност за възстановяване. 900 милиона примерно – и след това записваме каква сума реално е възстановена. Може би до година ще трябва да дадем по-подробни обяснения, за да се разбере какво е възстановено от 2014 година? Може би 200 милиона. Това не е свързано с тези препоръчани 900 милиона. Ето господин Кравце спря на това, той го знае много добре. тъй като контролът тук е негов, но работата с финансовите власти по линии и възстановеното може да не е свързано с препоръка от 2014 година, а с препоръка от предходна година. С други думи, ефикасното, ефективно възстановяване ще се случи, може би, много по-далеч във времето. Но няма пряка връзка между препоръчаната сума за възстановяване и тази, която е ефективно възстановена. Не сме правили своите изчисления, но ще ги направим. Просто имайте предвид, че възстановяването отнема години – Много въпроси имаше. Бързичко ще премина по някой от тях. По продължителността в различните отрасли. Имам предвид продължителността на разследването. Много хубав въпрос. При вътрешните разследвания тази продължителност е около 11 месеца. По-голямата продължителност обикновено е свързана с разследванията по структурните фондове. Те няма как да не се проведат в държавите членки. Но разбира се, за да работите на местно ниво, трябва да работите с местните власти, да пътувате. Това е при помощта за развитие, например, тук имаме най-продължителните разследвания. Показва ви се училище, финансирано от Европейския съюз, например, но вие трябва да пътувате до южната част на Италия, например, или северна Финландия и в този случай разчитате на съдействието на местните власти. Ето защо често ни трябва много повече време. А при вътрешните разследвания, примерно на служителите, ние разглеждаме преки разходи, начина на използване на средствата на Е и Б, например. Тези разследвания са обичайно доста по-кратки. Те продължават около 10-11 месеца, докато при външната помощ и средствата изразходвани на местно ниво, обикновено разследванията продължават около 20 месеца. Разбира се, когато разчитате на други хора да ви покажат информацията, да ви я преведат от български, например, неизменно ви трябва повече време. Надявам се, че съм ви отговорил, но аз с гордост мога да заявя, че при разследванията на служителите работи много кратко време, 10-11 месеца. Ще ви помоля писменно да ни отговорите, казва председателката. Е, съжалявам, че ви прекъсвам. Разбира се, всички въпроси са отбелязани. Ще ви предадем отговорите. Благодаря ви, много ви благодаря и на вас, и на вашия екип. Съжалявам, но ние трябва да продължим да говорим по нашето собствено проучване и веднага ще дам думата на авторите му. thank you very much for, for giving the floor to me. Um, you can see the presentation over there. So my name is... Благодаря много, че ми дадохте думата. Казвам се Пиер Хаусман, работя за VVA Consulting и заедно с London School of Economics бяхме помолени от Европейския парламент да приучим използването на европейски средства за миграционната политика, ефективност и добра практика. Нямаме много време, за това ще съкрати малко презентацията си. Ще се занимая с основните заключения. Т.е. съвсем накратко ще е, опиша проучването и незабавно ще премина към препоръките. Целта на проучването беше да очертае съществуващите финанси и агенции, работещи в областта на миграцията, обежището и интеграцията в Европейския съюз и да се оцени тяхната ефективност. Гледа се проучване, използването на средствата и там и, и евентуалните не, не, добре, не добри насочвания на средства и се търсят възможности да се извлекат полки за в бъдещето и за следващи програмни периоди. Методологията, проучването беше съвсем кратко. Разгледахме съществуващи документи, съществуващи оценки. Проведохме някои интервюта с хора на национално европейско равнище и направихме няколко направихме подбор на няколко конкретни случая. Случаи от 7 държави България, Франция, Гърция, Италия, Испания, Румъния и Великобритания. Покрихме различни е, фондове и средства за засягащи миграцията, обежището и интеграцията, управление на външни граници, граници, е, обежища, е, интеграционни средства и агенциите Frontex и е, е, ЕАСО службата за подкрепа в областта на обежището. Е, ще премина бързо напред. Е, за какво става дума? Европейската комисия е заделила близо 4 милиарда евро за управлението на вътрешните грани... външните граници и приложението на миграционна политика чрез СОЛИД – четири различни финансови инструмента са ангажирани тук. Европейския фонд за границите, чиято цел е да се гарантира сигурност на външните граници на Европейския съюз, Европейския фонд за обежда, Европейския фонд за интеграция и Европейския фонд за връщане, т.е. за финансиране на връщането на отхвърлени търсещи убежища и нередовно пребиваващи на европейската територия иммигранти. В проучването установихме, че анализа на тези средства и начина по който се използват те е доста трудно. Защо? Защото средствата първо преминават през определени поръчки и след това се стига до проекти, различни в различните страни, различни по различните инструменти, различни по размер, различни и по а, обхват и приложение. Много от тези а, фондове са доста малки, особено в сравнение с националните фондове, които се занимават със същите въпроси. А, и се оказва, че голяма цяло от тези фондове всъщност се пренасочват към националните фондове, т.е. европейските средства се използват за допълване на хазната на националните програми. Именно за това е доста трудно да се прецени до каква степен тези средства са ефективни сами по себе си. Също времено обаче имаме някои заключения. Положителните резултати са следните. Първо, европейските средства действително помагат да се увеличи националния капацитет за управление на границите. Освен това, увеличават капацитета на националните системи за приемане и обежище и, що се отнася до гражданите на трети страни, тези средства помагат за финанс, финансиране на обучение по езика на държавата. Това е от Фонда за интеграция. Имаше и иновационни подходи, свързани с завръщането в родната страна или през заселването. Това във връзка с фонда за връщане. Критиките. Средствата са доста фрагментирани и разхвърлени, разпръснати по някой път се използват за финансиране на дейности, които вече си текат в съответната държава членка и не става много ясно каква е тогава добавената стойност, която се постига от тези европейски средства. Също така, липсата на иновационни проекти, особено в областта на интеграцията, е сериозен проблем. Има много програми, които се прилагат на национално равнище. Те се финансират от Европейския интеграционен фонд, но биха при... продължили и без него. Що се отнася до разпределението на средствата, има някои държави членки, които получават фиксирани суми във връзка с размера на границите. За нас обаче това е, е, е, е по-скоро ретроградно разпределение на финансите, защото а, не проявява достатъчно гъвкавост, що се отнася до ситуации от спешен характер. Страни, които вече имат доста опит в справянето с прилив на иммигранти, получават по-голям размер средства от страни, които за първи път се сблъскват с увеличен брой мигранти, прииждащи към техните граници. Като цяло установихме, че около 90% от средствата са били освоени, т.е. Е, доста добро освояване има. Това е положително от гледна точка на ефективността на средствата. Установихме някои наредности при приложението на средствата, но това са наредности най-вече не защото е имало някаква измама, по-скоро поради непознаване на правилата за допустимост и неяснота за това, за каква цел са предвидени тези средства. Сметната палата бе направила проучване, показващо, че контролните мерки, които вече съществуват, представляват сериозна административна тежест и е добре те да се организират по по целесообразен начин. Прехвърлянето от 4 към 2 фонда и преминаването от годишна към многогодишна система би помогнало за това. Що се отнася до работата на агенциите, разгледахме ползите от Frontex и ЕАЗО, службата за беженците, за държавите членки. Стигнахме до извода, че те помагат да се намали одоблирането на усилия между държави членки и в някои държави членки помагат за подобряване на качеството на процедурите, така че да се изпълняват стандартите за правата на човека в международен план. Същевременно обаче необходима по-добра интеграция между ЕАСО и Фронтекс в някои области. По-настоящем те работят твърде независимо една от друга, а има елементи е, и дейности, при които могат да се припокриват. Другия проблем е, че ресурсите им са доста увеличени. Ето това се вижда и с Тритон. В момента 89 милиона се отпуска допълнително за патрулиране на Средиземно море. Този тип ресурси не са на разположение принципно на тези агенции. Предотвратяването на измамите и престъпленията по тази тема установихме, че тези две агенции имат сравнително ограничена дейност в тази област. Е, по-голямата част от дейността се извършва на ниво Европол. Разбира се, и при тези агенции има е, сътрудничество, но то е основно във връзка с намаляването на измамите на средства в рамки с средства. В тези е, конкретни агенции има на много места но е, структури от много нива, е, делегиращи органи, аудитиращи органи. Всичко това е свързано с структурните фондове и опита на трупан с тях. Като цяло се смята, че това е добра система, но като цяло е, фонда Солид и фондовете по програмата Солид, извинете, имат различни структури и това бе довело до някои неясноти за приложението и разлики в приложението в различните държави членки. На някои места системата е много децентрализирана, така че средствата отиват директно към регионалното или местно равнище, на други е по-централизирана. Установяваме, че по-голям успех се постига, например в Франция или в Великобритания, там където се създават отделен конкретен орган, който се занимава само единствено с програмата СОРИ. В седемте проучени държави членки одитната функция не бе непременно извършвана от независима външна организация. На повечето места това беше вътрешен одит на ниво министерство. Там, където има връщания ми по фонда за интеграция, част от дейностите по приложение бяха насочени към действащи листа на местно равнище и беше трудно да се установи къде точно отидоха тези средства, защото имаше различни подизпълнители. Що се отнася до качеството на проектите, получили финансиране, на някои места се виждаше липса на секторен опит – в областта на миграцията и убежището и за това се стигна до някои проекти от недостатъчно добро качество. В други държави членки установяваме, че предоставянето на договора и изпълнението на договора се вършат в рамките на една и съща организация. Нещо, което е конфликт на интерес. Как може да се подобри използването на тези средства? Ами първо, добре е те да се концентрират върху иновационни, конкретни проекти, така че да има добавена стойност в допълнение на онова, което се върши вече на държави, в държавите членки. След това да са насочени проектите към покриване на бъдещи цели, а не а, разрешаване на минали проблеми, т.е. да има гъвкавост за справяне с евентуални спешни ситуации – и разпределението на средствата да става възоснова на система за наблюдение и оценка. Т.е. да се проследява как се харчат средствата, да се прави оценка за използването на тези средства и за начина по който са постигнати целите. Да, що се отнася до агенциите, трябва да има по-голямо сътрудничество с Европол, особено що се отнася до контрабандата и трафика на хора. Мандатите на агенциите трябва да бъдат по-добре комбинирани. Има места, където има припокриване и трябва да се види дали по тях трябва да се работи отделно в тези две агенции или да има някакво сливане. Що се относ, отнася до структурните фондове, там виждаме примери за е, оставяне на част от финансирането за по-късен етап, след като е била направена някаква промер, проверка за ефективността на инструмента и след това допускане за допълнително финансиране на съответния проект към края на проекта. Тоест, хем да може да бъде приключен проекта, хем да има стимул той да се върши добре независимите проверки трябва да бъдат направени по-независими, т.е. да има по-малка възможност за осмотрение на ниво държави и членки. Също времено трябва да има по-голяма яснота на европейско равнище за условията за подбор и как да се провеждат проверките, необходимостта те да бъдат провеждани от независими органи, нещо, което не е така във всички държави членки. Що се отнася до опасностите от корупция, обикновено те са най-високи там, където има подизпълнители. Един от начина да се справим с това е да има списъци с акредитирани организации, които са одобрени за получаване на средства от миграционните фондове, а не. А, а, и трябва да се има предвид, а, че има и ситуации, при които се предоставят договори без обществена поръчка, защото има спешна ситуация. Но дори когато това е така, задължително се изисква договор. Договорът е необходим, за да може да се проследява по правилен начин използването на ресурсите. И накрая, това, което установихме е, че Одита и оценката трябва да се върши от независими органи, от външни органи, които нямат нищо общо нито с предоставянето на договор, нито с изпълнението на договор. Това трябва да стане чрез е, външни организации, подбрани по съответни изисквания. Може да стане от е, фирми, специализирани в областта на одита. И накрая последната препоръка – да се създаде цифрова платформа, която да помогне за подаването на сигнали за случаи с корупция и измами. Има такива сигнали, публикувани в медиите, но е по-добре това да стане чрез цифрова платформа, за да може да се събират сигнали, да се улесни разследването и да има разобеждаващ ефект срещу злоупотребите с европейски средства за бъдеще. Това беше последния ми слайд. Исках съвсем накратко да представя нещата. Готов съм да отговоря на въпросите. До... Благодаря за презентацията. Докладчика, моля, колегата Вали. Благодаря за презентацията. Наистина много сериозна работа е свършена в последните няколко месеца. Сроковете бяха много кратки. Бих искал да внеса този доклад преди визитата ни, мисията в Сицилия следващата седмица, където ще проверяваме разходите на място. Много важно е това за проблема с иммиграцията. Трябва да намерим ефикасен, ефективен начин да действаме и как да използваме структурните фондове за иммиграционни цели. Понякога положението с там не е особено ясно, както в случая с Италия, например, установихме абсолютна непрозрачност Опитахме се да се доберем до информация, но тя беше такава липсваше. Или я нямаше въобще, или пък нямаше прозрачен начин, по който да стигнем до нея. Много неяснота имаше. Наистина при едно такова проучване трябва да се препоръча повече прозрачност и независими проверки, защото когато проверките не се провеждат както трябва, проблемът е сериозен. А във всички случаи трябва да сме сигурни, че парите са изразходвани както трябва. В Италия се развихриха огромни скандали във връзка с средства за мигрантите. Оказва се, че прихода от миграция може да, доходите от миграция могат да са повече, отколкото от е, наркотици. Така че прозрачността е абсолютно е, необходима и контрол върху процедурите и контролни процедури също. Нещо, което бих искал да препоръчам за провеждащия студията. Именно да се определи кой се занимава с механизмите за управление на фондовете, защото в противен случай често се натъкваме на нередности. Трябва ни ясен списък, черно на бяло, с проблемите. В противен случай работата на комисията по разследване се затруднява в значителна степен. И трудно може да се проследят случаи на злоупотреба. Един от проблемите са именно спекулиране на хора, които са в нужда. Използват се пари на дънакоплатеца, за да се възползват от нуждаете се от помощ. Ето затова контролът е жизненно важен. Една система за борба с мафията и злоупотребата, злоупотребата при издаване на сертификати също е много важно. Интересно изслушване по, за борба с, по въпросите за борба с мафията имаше и начина по който се получават сертификати бе разискван. Наистина трябва да се огледа много внимателно управлението на фондовете и да излезем с препоръки за най-добри практики при използване на структурния фонд – ще излезем с... Ще получим по-подробен доклад от Сметната палата през есента и тогава картината ще е по-ясна. Картината на използване на тези фондове. Но прозрачност държавите членки нямаше. Често имаше случаи на държави членки, които използваха собствените си национални програми и това нямаше смисъл, добавен смисъл, допълнителен смисъл на европейско равнище. Те не допринасяха по никакъв случай към европейската кауза и е, разумното използване на парите на европейските глоплатец. Други студията е, няма все още. Бих искала да я видя, да видя конкретика там, числа. Интересно е това, което чухме, но просто е са думи. Не можем да говорим без да имаме пред себе си черно-бяло фактите. Когато в зелените седмици ходим по избирателните си райони и виждаме какви са проблемите там, двете неща просто не се връзват. Аз съм е, от страна, в която не се прави контрол, не се провеждат такива проверки, но имаме сериозен проблем с беженците, имаме много лагери, имаме, в които настаняваме мигранти. Това, което каза колегата Вали, сега се отнася само за злоупотреби. Ние в нашия случай нямаме такива, когато става дума за хората, търсещи убежище, ние е, правим това, което трябва. Но във всеки случай практиката ни в никакъв случай при нас не, не навежда към идеята за злоупотреба. Това, което бих подкрепила от казаното до тук е, че трябва да мислим с ориентация към бъдещето, да не гледаме назад. защото, както казах, в моята страна и в провинцията, от която сама си имаме палатков лагер, би трябвало наистина да видим какво може да се направи, да се намери решение адекватно за всяка страна, освен общите директиви, трябва да има и някакси конкретно насочени към всяка държава мерки и програми. Разбира се, трябва и да седим парите да се изразходват и да се харчат е, целесъобраз... по целесъобразност. И наистина, когато като докладчица в е, сянка, бих искала, когато имаме вече доклада пред себе си, да го обсъдим отново и не само от, пред, от гледна точка на злоупотребите, а въобще като проблем. Благодаря съвсем накратко. Благодаря за това проучване. Имам няколко кратки коментара и бележки. Нещо, с което не съм съгласна е, че според вашето проучване въпросът има експериментален характер, а ние не, момента не е подходящ за новаторски или експериментален подход. Е, новаторски означава е, да търсим, да сме изобретателни при търсенето на начин на финансиране. Втората ми бележка се отнася до това, което казахте, че спределение на средства трябва да бъде възоснова на бъдещи нужди оценка на тенденции, причини и следствия. Съгласен съм с това. Комисията трябва да предложи някакъв инструмент, системен, така че да обединява всички други европейски политики, да кажем тази за заетостта. Трябва да имаме по-системен подход в това отношение. Следващото, а то ни връща към създаването на национални е, фондове. Например, т.е. разпределението на, на мигрантите по държави, като се вземат предвид е, БВП и капацитета на държавата. Другото е да се, обвържат, е, да се обвърже финансирането с резултатите. Съгласен съм, че трябва да се използват структурните фондове, но какви ще са резултатите? Как ще се оценяват? На какво ще се... Какви ще са критериите? Как е, ще се предотвратят допълнителни вълни от е, мигранти. И последното. Наистина ми харесва и трябва да имаме правила за търговете, възлагане на, на поръчки и проекти. И мисля, че тук е, наистина е разковничето. Това са моите коментари. Благодаря отново за ангажираността ви с този проблем. На списъка имам още трима пожелали да се изкажат. Моля, председателката моля преводачите за търпение. Съвсем е, кратък ще бъде. Госпожа Шмидт каза, че не трябва да поставяме на преден план е, злоупотребата. Това е хуманитарен проблем но междувременно става дума за един е, бизнес е, на стойност милиарди. Трябва да внимаваме от самото начало и при най-малката признак тези суми, които се заделят за настаняване на беженци, да се насочват както трябва и наистина да компенсираме да изключим възможностите за превръщане на този проблем в бизнес. Защото освен материалните, моралните вреди и щети от е, такава злоупотреба ще са много по-страшни. Já jsem byl teda připravený hovořit jiným jazykem, ale když mám minutu, tak... Аз бях готов да говори и на друг език, но все пак ще бъда кратък по миграционната политика. В нашата комисия говорим за Италия и участието на мафията в тези програми – много често мафията е тази, която освоява парите по програмите. В Италия има подкомисия, която разследва именно такива злоупотреби. Често се казва, че всъщност няма как част от парите да не стигнат до мафиотите. Какво мислите вие за този аргумент? Oui. Dans le, dans le même sens, euh... Да, Моят въпрос е в същия дух. Е, може би трябва да се направи одит, защото Европа би трябвало да си зададе въпроса за собствената си политика. Ние виждаме пагубни резултати в е, части на света, като Близкия изток. Те са резултати на нашата политика – освен това, ние знаем държавите и групите, които са първоисточника на тези корупционни практики. Мисля, че на тези мрежи, които използват мигрантите, трябва наистина да се направи одит. И не знам, може би този въпрос трябва да се разглежда на национално ниво, но и на европейско ниво. Да разгледаме економическите последствия от собствената ни политика. Yes, this, this whole seems to me to be... Аз мисля, че има проблем с цялостния проект, защото държавите членки влагат пари в Европейския съюз, после им се връщат по индивидуални проекти, и така отново попадат в националния бюджет, откъдето са дошли на първо място. Но администрирането, опасността от корупция, ненужната бюрокрация, всичко това би трябвало да може да се избегне. Особено в Обединеното кралство. Казахте, че Обединеното кралство и Франция имат най-добрите практики, но ние не виждаме каква е добавената полза да се работи на европейско ниво в тази област, вместо на национално? Държавите членки би трябвало пряко сами да определят политиките си. Вие не успяхте да докажете никаква добавена стойност, що се отнася до европейското ниво. Ако държавите членки мислеха, че има проекти, които си струват финансирането, те могат да го направят много добре и сами. Да не говорим, че става дума за сравнително малки суми. Не трябва ли да се откажем от този подход? На теория вие сте прав, но на практика, ако ние нищо не направим, просто нищо няма да бъде направено – така че принципно съм съгласна с вас. Благодаря на преводачите. Сега продължаваме заседанието си на английски. Answer, uh, and I can answer right now. Uh, first of all, uh, why only focus on the misuse uh, of funds? This was